Mes chers collègues, je vous propose de commencer nos travaux. Nous avons une réunion qui est. Скъпи колеги, предлагам да започнем нашето заседание. Много ни е дълъг дневния ред и имам малко време. Така че ще се опитаме максимално да използваме времето. Искам да поздравя с добре дошъл пред председателя на Европейската инвестиционна банка и Мишел Камдесю, бивше директор на Международния валутен фонд. Беше му възложено от съвета да да работи по темите, които касаят точка четвърта от нашия дневен ред. По първа точка разполагате с дневния ред, няма никакви бележки по него. Затова го считаме за прият, но имаме едно разместване, за което помоли Юта Хаук. От точка 18 да дойде след точка 6. Освен това, Точка 7 ще бъде разгледана след точка 17. Генералният директор Клаус Веле изрази желание да участва в разговора и да отговаря на въпроси, което означава, че някъде към 17.40 ще преминем към тази точка. Езиковия режим също е пред вас. А, нашата среща се предава пряко по интернет и ще загубим Вирпи Койка като член на комисията, защото той беше а, избран за ръководител на отдела Интранет. Поздравяваме го за избора и много съжаляваме, че няма да работи вече при нас. Преминаваме към точка трета от дневния ред одобрението на протоколите от заседанието от 20 януари, от 26 и 27 януари. Ако няма бележки, ако не постъпят бележки до края на заседанието, ще ги считаме за приети. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. Тук става дума за препоръките относно външния мандат на Европейската инвестиционна банка. А, това е една много важна тема. Всички колеги от всички засегнати комисии, засегнати от този вид дейности на ЕИБ, могат да се присъединят към нас. Господин Дъч е заместник-председател на Комисията по бюджетния контрол за економическата комисия. Също има представител и господин Перман, докладчик по тази тема. След това АФЕТ и външна търговия. Тези две комисии, за съжаление, не можаха да изпратят представител. Преди да дам думата на господин Къмдесю, давам думата на госпожа Кавало Мадайра Съвсем накратко, господин председател, искам да говоря с положението в Мадейра. Знаете, че в Мадейра се случи ужасяващо природно бедствие. Много хора загинаха, много хора бяха ранени. ранени. Има много материални щети прекъснато е водоснабдяването и на е, телекомуникациите. И е, е необходимо да проявим солидарно. Всички депутати от Португалия работят по едно съвместно предложение – с което ще излезем утре и съм сигурна, че португалското правителство ще поиска помощта на Европейския съюз и по-конкретно на Фонда за солидарност. Просто иска да ви информирам за това. Най-вероятно скоро ще получим такова искане. Така че ви призовавам за солидарност. Благодаря. Всички бяхме шокирани от картините от Мадейра, Европейската комисия вече разгледа вашето предложение и смятам, че всички европейски институции ще направят всичко възможно, за да използват всички средства на разположение, за да помогнат на хората засегнати от тази трагедия. Председателката на Комисията по развитие е, се присъедини към нас. Приветствам ми тук. Дам думата на Мишел Камдесю. И искам да ви припомня, че той е изключително заед. Той е един от мъдреците, към когато се обръщат всички международни организации. Той има изключително много опит в областта на економическите и финансови въпроси и на международно равнище. И съветът го помоли да представи своето мнение и препоръки. за Европейската инвестиционна банка и по-конкретно – за периода от 2009 до 2013 година. И така, след като сме обсъдили този въпрос, докладът е предаден на, на председателите на европейските институции и господин Камдесю е тук, за да представи своето заключение и по-конкретно е, е, заключенията по отношение на ролята, която игра Европейската инвестиционна банка, която е един от основните инструменти за много от политиките на Европейския съюз. Благодаря много, че е, дойдохте тук днес. Благодаря, господин председател. Нека още от самото начало да кажа, че че ме поканихте тук днес. Много се радвам, че имам възможност да говоря пред вас. Това за мен наистина е голяма чест. Поканен съм да председателствам тази, този комитет а, или съвет от мъдреци. Всъщност ние сме 10 мъдреци. И всичко това показва колко важна е задачата на Европейската инвестиционна банка. задачите бяха уточнени през 2007 година. През 2008 и 2009 година работихме по външната оценка, за да се види какво точно е направено и какво може да се подобри. И въпреки, че Европейската инвестиционна банка наистина работи отлично, все пак има някои области, в които може работата и да се подобри. През тези няколко години, както много добре знаем всички, светът се промени и то доста промени се и Европа. Затова нашата група се колебаше. струваше ни се, че е, няма да е добре съвсем буквално да тълкуваме е, възложената ни задача. В някакъв смисъл беше добре да работим по с поглед към бъдещето, като генерали, които се готвят за конкретна битка и така трябваше да има предвид какво ще стане, когато сега говорим за бъдещето на цялата планета, когато е влязъл в сила Лисабонския договор, има и промени в областта на политиката за развитие и така нататък. Няма да излагам огромния списък промени, които са се случили през този период. В резултат на тези промени, това, което трябва да направим в бъдеще, ще е доста различно от а, нещата, по-рано от това, как, е, което щеше да бъде без всички тези промени. Докладът ни е разделен на две части. Първата част е, е част, по е, която имахме препоръки и работихме върху твърда основа. По втората част трябваше да видим какво евентуално може да се случи след 2014 година и евентуално чак до 2020 година. Така че по-добре да можем да обмислим амбициите на Европа и по-конкретно Лисабонския договор. След приемането на този договор има и една амбиция на Европейския съюз да е по-видим, по- особено в областта на развитието. Създава се и нова дипломатична служба, дипломатическа служба, така че е много важно Европа да излезе с подходящите финансови инструменти. Затова предложихме две възможности. Не бих казал чак препоръчахме, но направихме такова предложение. За две възможности, по които Европейския съюз може да започне да работи. Първо по отношение на най-близкото бъдеще. Един коментар. Едва ли ще се изненадате да го чуете. Че ние всъщност стигнахме до заключението, че Европейската инвестиционна банка, дори ако я сравним с всички големи световни финансови организации, представлява всъщност една отлична служба в, институция в служба на Европейския съюз. Ефективна банка, която а, действително води до а, добавена стоеност в рамките на това, което и е позволено. Що се отнася до външните дейности на Европейската инвестиционна банка, които са само 10% от нейната работа, банката на практика работи отлично. И то по един много дискретен начин, може би. Нейната външна дейност е точно толкова важна, колкото е, работата, която се извършва в Лондон и е два пъти по-голяма от други банки за развитие. Дори тя е по-голяма от е, Световната банка. За това можем е, спокойно да твърдим, че имаме един първокласен финансов, финансов инструмент, който е в служба на Европейския съюз. Мога ли да добавя тук също, мисля, че говоря тук от името на цялата ни група, че няма да се спрем до тук банката може да направи още повече, за да се постигнат европейските амбиции, стига обаче нейният мандат и ресурси да бъдат променени по съответния начин. Тук нека да добавя няколко думи. Нещо, което бе направено като коментар от външните оценители. Тази банка не трябва да пада в жертва на, на собствената си виртуозност. Тя винаги много внимателно е работила при разширяването на щатното разписание. Можете да видите това в точка 52. Таблицата там обяснява нещата изключително ясно. В Европейската инвестиционна банка има много по-малко членове на персонала, не заради а, невероятните умения на председателя на банката, защото когато се работи по външните дейности, банката прилага същите методи и същите ограничени е, средства, които използва и за проекти в Европейския съюз. И точно тук възникват проблемите. Може би е, всеки би искал да има консенсус с Европейската инвестиционна банка да работи активно в областта на развитието. И действително има такъв консенсус за тази цел. Е, трябва да има съответни средства и средствата, които са на разположение на банката, да могат действително да са и на разположение, да няма разграничение между дейности вътре в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Така че банката може много по-добре да служи на Европейския съюз, стига да бъдат предоставени съответните човешки и административни ресурси. Това е най-важният коментар. От там нататък групата дава шест основни препоръки. Първо, разбира се, това е нещо, което вие ще решите в процедурата на съвместно вземане на решения с съвета – но е важно да се подобри дефиницията в мандата и начина по който се прилага този мандат. Мандатът трябва да отговаря на дейността на банката, економически въпроси, инфраструктура, адаптация към промените в климата, подкрепа за малките и средни предприятия, подкрепа за местните частни инвестиции. Има и цели, които се разглеждат като приоритетни за даден регион, така че е важно парламентът да продължи да взема решения по приоритетите на работата и по средствата, които ще се предоставят за финансирането на тези приоритети. Трябва да работим по дейността от там нататък. Координацията между комисията и банката трябва да е по-добра, особено що се отнася до конкретната дефиниция на оперативните насоки. Предлагаме всяка година да има консултации между банката и комисията. Така че приоритетите по които вие вземате решение, да се прилагат по по-ефективен начин и да могат да се вземат практически оперативни решения. Също така казваме, че в този свят, който се променя непрекъснато, да се взема решение за един мандат за цели 7 години напред е, може би, твърде амбициозно. Може би е добре да се намери начин да могат да се променят посоките, да има гъвкавост. Това е една от препоръките и следващата препоръка проистича от нея. И тя до голяма степен съответства на вашата препоръка да се подкрепя да се подкрепят дейностите за развитие. Вие казахте, вие сте настояли Европейската инвестиционна банка да приеме едно, една промяна и да започне да подкрепя развитието. Европейската инвестиционна банка бе създадена за да финансира инвестициите. Тя бе създадена по този начин, а сега се предлага да се промени значително и да се използва за е финансиране на развитието. Това обаче няма как да стане от днес за утре. Подходящите инструменти трябва да се намерят, да се адаптират, трябва да се въведат някои промени и в персонала, трябва да се промени цялостната нагласа на служителите Знам, че много от служителите в банката с удоволствие биха работили в областта на развитието, но това може да стане само ако банката има право да наема служители и да управлява политиката си по такъв начин, че да може да се отговори на сложността на въпроса. За това е необходимо заедно с комисията да се Е, работи по смесен начин, да има финанси е, от дарения, които са предоставени на комисията и също така заеми, е, финансирани от инвестиционната банка и нещо помежду. Смятаме, че в краткосрочен план банката трябва да обръща повече внимание на въпроси, които са пряко свързани с развитието. Има въпроси свързани с промените в климата, има въпроси свързани с това как точно да се приспособим. И тук трябва да обърнем внимание на всички въпроси на даренията, а не само на заемите. Банката трябва да може да се занимава с местната инфраструктура и инвестиции, които биха могли да се отразят по един или друг начин. Социалните елементи трябва да се вземат предвид, правата на човека, предотвратяването и разрешаването на конфликти. Това са все въпроси, които са част от консенсуса, който е постигнат. И постепенно банката би могла да поеме и тези задачи както и практическите е, въпроси, свързани с образованието и е, някои въпроси на социалната политика. Парламентът има важна задача тук. Трябва да вземе решение за транш от 2 милиарда евро, по които е дал своето разрешение. Въпросът е дали действително да се направи това прехвърляне или да не се прави. Според, мен, според нас е добре да се отпуснат тези средства по две условия обаче. Първо, да не се правят опити, за да се променят регионалните а, Средства заделени за регионална политика. Има регионални пакети и те са добре оформени, но смятаме, че след като са постигнати резултатите, тук нямам предвид само копенхагенските резултати, ще продължи да има нужда от е, средства за адаптиране към промените в климата, особено за победните страни. Важно е тези средства да са на разположение и да се използват именно в тази област. Разбира се, тук има две условия, които трябва да бъдат изпълнени. Едното от тях е да има подходяща смесица от заеми и дарения, от комисията? И второ, когато тези заеми се отпуснат всички препоръки, които сме направили, които имат за цел да увеличат, да, да подобрят координацията и да подобрят сътрудничеството между институциите, трябва да бъдат изпълнени е, за този конкретен случай. И накрая по следващите препоръки в моя, в моя списък. Питат ни, може ли по някакъв начин още повече да се подобри добравената стойност? Може ли да се промени бизнес моделът на банката? Ми, честно казано, точно както в спорта, ако един отбор се справя добре, няма да а, има, не е добре да се сменят играчите. Смятаме, че и чук, тук това въжи. И смятаме, че много по-добре могат да се използват гаранциите, които вие а, предоставихте. Много от операциите, които се извършват с гаранция на Европейския съюз. Много от тези операции могат да се извършват с е, основа на собствен риск, което от банката. Така че точно това а, препоръчваме. постепенно развитие. И насърчаваме банката да продължи с тази дейност възоснова на собствените си ресурси. Банката е започнала да го прави заедно с комисията. Предоставя се техническа помощ на развиващите се страни. Дават се правят се условия, за да се а, е, укрепят институциите на страните, за които става дума, така че заемите за развитие да се предоставят на нова основа. Дават се. Е, извършват се много дейности въз основата на проекта на комисията. И, и бавно и постепенно банката може да започна да работи с собствени активи. Има и други начини да, е, да се сътрудничи с комисията. Що се отнася до сътрудничеството с комисията, ще видите, че в нашия доклад има няколко препоръки. Както става ясно и от двете страни има воля да се работи, особено що се отнася до, до смесването на заемите и даренията, нещата се движат. Бавно и постепенно, но в правилната посока. Един от лайт мотивите на сътрудничеството. И тук съм виновен и аз поради своето имено е въпросът за, сътрудничеството между различните многостранни финансови институции. Нека да бъда съвсем а, прям. Когато се провеждат срещите на Г8 или 7 или Г каквото и да било, какво се казва там? Ами казва се, не се казва нищо особено. Казва се, трябва само да подобрим а, координацията между институциите. Разбира се, казва се по все по-убедителен начин. Но а, все пак това звучи е, повърхностно. И все пак, а, все пак това е полезно, защото бавно, но сигурно координацията действително се подобрява. Разбира се, институциите искат да запазят и някакви свои прерогативи, защото техните акционери и държавите членки искат това, въпреки че искат и повече международно сътрудничество, така че продължава да, трябва, да остава още работа за вършене. Но има и а, един таван на постиженията, над който няма как да преминем, ако не успеем да премахнем границите между тези институции може би не трябваше да съм толкова честен тук. Е, смятам, че трябва да продължим да настояваме институциите да работят заедно, а не да има паралелни финансови операции, при които клиентът трябва 6 пъти да попълни една и един и същи формуляр, е, нека една организация да се занимава с един конкретен случай. Има е, хиляди начини, поради които може да се работи много по-ефективно. Има и още един въпрос, който искам да спомена тук. Много интересен феномен, свързан с Европейската инвестиционна банка. Тази голяма външна банка, която съществува, която дава като заеми 9 е, милиарда евро, която е по-голяма от някои други е, големи международни банки, които са доста по-добре познати. Банка, която бавно е постепенно порасна в Европейския съюз, може би без дори да забелязваме как пораства. И сега разполагаме с тази банка, която е доста голяма, която обаче все още има един менталитет на по-малка банка. И затова бих казал следното. Вместо да има даден отдел, който да създава а, да, някакъв клон за конкретна дейност, няма ли друг начин да се работи по-ефективно? Мисля, че е дошъл моментът да се работи по-ефективно. Мисля, че това ще промени и имиджа на Европейската инвестиционна банка. Нещо, което ще е по-подходящо и за новата и роля – Така ще се подобри и качеството на услугите, предоставени на партньорите, ще има по-пряка връзка с тези външни партньори. И ако искаме бъдещето ни да се промени в добра посока, мисля, че това вече е една добра крачка. Вече е доста дълго говори господин председател, но с това стигам до а, нашите коментари за периода а, от тук до 2020 година. А, действително, точно в този период ще се усетят големите промени. И смятаме, че е добре да отидем още по-далеч, да обмислим различни възможни опции, за да може е, да има един ефективен инструмент за външната дейност на Европейския съюз. Има две възможности, които се проучват внимателно. Гледа се какво може да се постигне и от правна гледна точка, и от финансова гледна точка. И тези две възможности имат нещо общо, което за вас трябва да е важно. Смятаме, че те трябва да са е, да е възможно да работят без да се предостави допълнително финансиране без да се увеличи е, капитала на тези две нови структури. Първата идея беше да се събере Европейската банка и отделна на комисията, където се одобряват инвестициите. Така, ще има един отдел, който да съответства на съответния отдел в Световната банка. Ще можем да управляваме бюджетните инвестиции и дългосрочните заеми по-добре. И всичко това може да стане в Брюксел, така че Комисията и Европейската инвестиционна банка да работят заедно. Това е единия вариант. Другия вариант е под една и съща шапка да а, е, работят всички а, е, раздели, отдели, които се занимават а, е, с външни инвестиции. 63% от капитала, даренията на даренията, които идват от комисията и други източници, всичко това попада под една и съща шапка и е, има много по-голяма видимост и получаваме инструмент, който ще е много важен на световно равнище и той би могъл да бъде е, финансовото съответствие на службата за външни дейности. Благодаря за вниманието. Благодаря. Вашето изказване бе много полезно. С интерес ще проучим предложенията ви. Ще дам думата на господин Калфен, докладчик. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Камдесю за неговия доклад и за всички членове на управителния комитет, работили върху него. Докладът е съвсем ясен. Ясно е какво целим с външният мандат на банката. Продълженията ще бъдат много интересни за проучване. Определено ще е така и както каза господин Камдюси, може да се промени и начина по който се гледа на външният мандат на банката. Така, става въпрос за това как искаме да работи Европейска инвестиционна банка по линия на външният мандат. И това са все въпроси, които непрекъснато повдигам. А именно, резултата от външния мандат. Как работата на инвестиционната банка ще добави стойност към това, което се прави по други програми, най-вече програмата за развитие на Европейския съюз. На второ място, координацията. Този въпрос се поставя няколко пъти в доклада. Той е много важен за постигането на синергия. Без допълнителни по-сложни структури и допълнителни парични средства. Трябва да направим така, че да се използват целесообразно наличните средства. Когато говорим за координация, тема има външно и вътрешно измерение. Ще кажа няколко думи по този въпрос по-късно. Другите важни моменти са прозрачността на работата на Европейската инвестиционна банка, тъй като тя работи с страни, където е много важно средствата, отпускани от Европейска инвестиционна банка и другите финансови институции да достигнат крайната цел. Както каза господин Камдисо, има проблем с административната среда в повечето тези държави. Именно за това много важно е какъв е резултата и как се взимат решенията и как се разходват средствата като тук се включват и заинтересованите страни и неправителствените организации, които всички ние познаваме много добре. Прозрачността е неразривно свързана и с е, видимостта, популярността. Това е другото измерение на външният мандат на Европейската инвестиционна банка. Доколко държавите се дават сметка, че всичко това е част от политиката на Европейския съюз – дали те са наясно, че това не е просто търговска банка, която реализира програми в различните държави, а това е част от политиката на Европейския съюз, насочена към развитието на дадени държави. В контекста на средносрочният преглед, предполагам, че трябва да повдигнем някои допълнителни въпроси и се надявам, че ще бъдат направени някои предложения. Това са основните въпроси, свързани с външният мандат. Искам да вляза сега в малко повече подробности по тях. В доклада се говори надълго и на широко за вътрешната координация в Европейския съюз между различните институции. Включително прави се предложение за създаване на платформа, в която да се сътрудничат различните заинтересовани страни от е, Европейския съюз тъй като говорим за собствени ресурси на банката, бюджета на Европейският е, съюз, е, въпроси, които са уредени в различни портфейли, за които отговарят различни служби, генерални дирекции. Много важно е да намерим центъра на това, на тази, на тази координация, да видим как ще се структурира тя. Ако няма подобно съсредоточаване на координацията, резултатите няма да са задоволителни. Аз лично смятам, че е добре да се редат повече правомощия на банката да използва бюджетни средства от Европейския съюз. и че банката трябва да участва в процес на вземане решение от другите институции за разходването на публични средства. Относно външното измерение на координацията, хубаво е да се осигури по-добра координация между различните финансови институции. Но тук възниква проблема. Коя е водещата институция? МВФ или Световната банка или коя институция следва да е водеща и те дали ще се съобразят с целите, които се е поставила Европейската инвестиционна банка – Тоест има някои ограничения, свързани с това сътрудничество. Не е възможен идеалният вариант всички международни институции да имат едни и същи цели и да се предлага един и същ координиран подход. Но пък можем да помислим по линия на общи пакети с МВФ, Световната банка и други институции и Европейската инвестиционна банка. Така пак ще се популяризира ролята на Европейския съюз, ще е ясно какво де правим, за да постигнем нещо. Няма значение в каква сфера става въпрос за околната среда, малки и средния бизнес, техническа помощ, Можем да помислим за нещо от този сорт. Не перфектна координация, но просто да се осигурят общи пакети в страните, където работи банката. Относно резултатите, хубаво е да се каже, пак ще повдигнем този въпрос, дали сме достатъчно ефикасни, задоволителни ли са резултатите от работа на банката в различните страни. Първо обаче трябва да извършим един по-задълбочен анализ. Публичните средства използват ли се задоволително, така както бюджета на Европейският съюз? Ако искаме Европейската инвестиционна банка да е ефикасна, трябва ефикасно да се разходват и средствата на Европейския съюз тези страни. И после трябва да потърсим синергия. Трябва да видим кое е ефикасно, кое не е ефикасно, как можем да подобрим ефикасността. И така мисля, че трябва да бъдем малко по-критични към начина по който се изразходват средствата за развитие от Европейския съюз. Има добра система за контролиране на целият този процес и може би трябва да се помислим за нейното по-пълно разгръщане. Относно един друг въпрос, визиран в доклада, целите. Целите, по които работи банката във външния си мандат. Значи развитие, околна среда, инфраструктура, малък среден бизнес, инфраструктурата. Когато говорим за развитието на страните и ефекта от инвестициите и безвъзмезните помощи, не можем ли да помислим за някаква по-активна роля в образованието, здравеопазването? Световната банка има доста добър опит е, в тези сфери. Не са кой знае колко различни В доклада е, се споменава, че се предвижда това в средносрочен план. Но е хубаво да видим как програмите се отразяват върху образованието, здравеопазването, борбата срещу бедността, т.е. ежедневния живот в страните, които подпомагаме. Мисля, че е важно да се разработят и подобни показатели за измерването на резултатите от програмите на банката в различните държави. Още няколко неща. Много важно е, е да се осигури участието на други заинтересовани страни, не само на европейските институции, на международните финансови институции. Трябва да участват също. Първо, институциите на ООН, УНИЦЕФ, която има собствени програми, Международния червен кръст, Международния червен полумесец, които също имат свои програми в тези държави, а също и редица неправителствени организации, които понякога са доста критични към Европейската инвестиционна банка. Аз обаче смятам, че и те отчитат добрият напредък, постигнат е, по линия на прозрачността на работата на банката през изминалата година. И така трябва да помислим за приобщаване на различните заинтересовани страни в процес на взимане на решение и при оценката на резултатите от работата на Европейската инвестиционна банка. Един от въпросите, по които трябва да вземем решение в доклада е мандата от 2 милиарда евро, какво да се направи и как. В тази връзка само искам да кажа тези средства да се отпуснат за екологични цели, Те не са свързани с таваните за регионите, които са фиксирани. Това е добра идея, но въпреки това трябва да помислим върху нея. Дали първо да се съсредоточим върху околната среда, дали е достатъчно да кажем да, да дадем тези пари абсолютно навсякъде. 2 милиарда не са чак толкова много, ако се разпръснат е, на много места. Трябва да помислим и за регионалните измерения, как да се използва тази сума, а също и по същество как да се използва тя. Друг въпрос във връзка с доклада. Вие правилно отбелязвате, че слаб е административния капацитет в тези държави, че трябва да се подобри административния капацитет на Европейската инвестиционна банка в рамките на сътрудничеството. Не следва ли да помислим и за по-добро сътрудничество с Европейската служба за външни действия? и с делегациите на тези държави в Европейския съюз. Мисля, че това е добра идея, защото едва ли Европейската инвестиционна банка много внимателно ще може да следи какво става в страните бенефициентки и какво се прави с администрацията, с човешките ресурси. И така, да, да се увеличи човешкия потенциал. Да, но трябва да помислим и за създаването на синергии. Ще приключа тук, господин председател. Знам, че имате нелеката задача да следите за времето. Мисля, че това са наистина важни въпроси, които трябва да бъдат обсъдени. Искам да благодаря на господин Камдесо и на всички работили по доклада. Благодаря. А, мисля, че изказването е на господин Камдесо е, даде началото на един много добър е, дебат. след няколко минути ще се наложи да прекратим този дебат, но в допълнение на това, което каза заместник председател и докладчик по темата господин Калфин, а, искам да ви обърна внимание върху още едно нещо, с което до този момент в бюджетната комисия не сме се занимавали достатъчно. Координацията между всички международни институции, международни донори, а, господин Камдесу каза, че е, когато говорим за тази координация, става дума за координация между страните членки. Е, около 8-9 милиарда от Европейския фонд за развитие, Европейския бюджет се изразходват и ако към това се е, прибавят средствата за развитие, които са изпълнени, използват от националните бюджети, сумата ще стане десетократно по-голяма. И ако и имаме координация между тези 27 бюджета, примерно една координация между министрите на развитието ще бъде добре, но въпросът с координацията не изглежда добре. Това е един от големите въпроси, с които ще трябва да се занимаем това развитието е само един от примерите. Има редица други области, в които положението е същото. И когато говорим за ревизията на а, финансовите а, прогнози, трябва да се занимаем с този въпрос и да си зададем въпроса по какъв начин да направим така, че да гарантираме, че националните бюджети също ще дават принос за реализиране на европейските цели. Когато националните бюджети се занимават с общи проекти, средствата ще се допълват, а няма да бъдат некоординирани отделни акции, които понякога дори изпадат в противоречие. Става дума за координация между отделните дарения и отделните суми, които се използват от различни източници и тяхне и политическия политическото им смесване. Господин Къмдасо, бихте ли желали за няколко минути да кажете няколко думи в заключение, след което да приключим дебата? Благодаря, господин председател. По последната тема, която засегнат, искам да кажа нещо, което може би трябваше да кажа преди малко. Но става дума за едно предложение за създаване на платформа, от която да става това смесване, за което говорихте. Тук става дума не само за комисията и за Европейската инвестиционна банка, но и за координирането на двустранни партньори. Целта е да се получи по-добра координация и да се намери синергия. Още няколко изречения за тези 2 милиарда. Ние смятахме, че тези средства трябва да се предоставят за промените в климата, а разпределението им по региони ще стане възоснова на проектите, с които разполагаме. Тези 2 милиарда в крайна сметка ще се окажат един много важен принос, защото към тях ще се прибавят още 3 милиарда собствени средства, стават общо 5 милиарда и към тях ще се прибавят още 7 милиарда от бюджета на Съюза. И с тези когато тези три източника се обединят, ще могат да се финансират програми, които ще бъдат доста по-добри. Средствата от комисията ще послужат не само за смекчаване на влиянието от промените на климата, но и ще допринесат за развитието на по-слабите, по-засегнатите региони. Последно изречение. А, не бих е, искал да лаская никого, но големите промени от последните месеци и новата роля на вашата а, институция. Парламентът всъщност изработи този консенсус за, за развитие. До момента обаче а, това, за което говорим, не беше, не беше приоритет. Освен това, ние представихме предложение за бъдещо развитие и говорим за една голяма европейска инвестиционна банка, банка за развитие, защото преди две години бяхме, бяхме насърчени да мислим в тази посока от доклада на Мичел, за да, за да видим по какъв органичен начин да можем да обединим двете банки. Господин Берман, 30 секунди. продължение на 20 години бях радиожурналист. 30 секунди ми е малко-малко все пак. Бих искал да ви благодаря от името на Комисията по развитието, защото темата наистина е много важна наистина важна тема. И ние ще се възползваме, ще включим в нашия доклад е, голяма част от препоръките, които дадохте. Вие дадохте достатъчно материал за дискусия. Наистина имаме нужда от истинска банка за развитие която да бъде един вид конкуренция на Световната банка и трябва да обсъдим дали трябва да подкрепяме, да продължим да подкрепяме Световната банка или да създадем Европейска банка. Аз съм убеден европеец и смятам, че трябва да създаваме собствени инструменти, но дали наистина трябва да създаваме конкуренция между институции, които преследват едни и същи цели, като например премахването на бедността или пък а, предоставянето на всички граждани на света а, достъп до финансови услуги. Това са все важни въпроси. Тук, тук що а, или преди малко говорих с пастори от а, е, един регион. Това е един, а, е, едно кожено колие. И за да се направи обаче едно такова нещо, имаме нужда от инвестиции, т.е. имаме нужда от а, е, нова форма на, а, на услуги. Когато говорим за услуги, трябва да мислим не само за мобилни телефони, а и за всякакви други а, услуги. Вие описахте една промяна в структурата на институцията. Това е много хубаво. А, вие гледате от европейската перспектива, но хората, които произвеждат тези колиета, имат нужда от нещо съвсем различно. те имат различни нужди, по-различни отколкото нуждите на малките и средни предприятия в Европа. С това искам да кажа, че а, има много работа, която трябва да се свърши. Сигурен съм, че Европейската инвестиционна банка може да направи много за инфраструктурата на банките, може да направи много за местните банки, които да се подкрепят от Европейската инвестиционна банка. Това не означава, че трябва да отвори филиали във всички държави и всички региони, но всичко това, което вие описахте е много важно. Целите, съобразяването с местните културни особености и заобщо всичко това, което се явява като резултат от Лисабонския договор. Но аз мисля, че тук виждаме също така и една необходимост от микрофинансиране. 90 милиона от 90 милиона от тези милиарди са за инструменти за микрофинансиране. Това не е просто някаква малка незначителна сума. Тези средства служат за насърчаване и те трябва да дойдат от нас и то не като откриваме филиали в Мали, а като помогнем на местните банки да а, предоставят достъп до техните финансови услуги и на групи, които не могат да си позволят това. Благодаря, господин председател ще направим съответните изводи, но Европейската инвестиционна банка, Европейската банка за развитие дублират своите функции. Американците имат политически ползи от Световната банка. Ако европейците обаче бяха правили онова, което трябваше да направят и онова, което се явяваше като резултат от Мастрихския договор, ако сега изведнъж само в рамките на Лисабонския договор вземем решение да вървим по общ е, път по отношение на един инструмент, това ще бъде свързано с различни промени. Господин Мещат. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък защото ще имаме възможност да говорим по тази тема и по друг повод, но за Европейската инвестиционна банка мога да потвърдя следното. Всички препоръки на групата Кандесю, които са замислени краткосрочно с едно изключение, трябва да бъдат приветствани каза се, че е, трябва да се създаде филиал, трябва да проучим по-добре тази възможност, но ние изцяло разбираме аргументите на господин е, е, Кандесю. Той говори за това да се и то с пълно право, че трябва да се промени културата, защото когато работим извън Европа, ние продължаваме да мислим така, както в Европа. И е, когато говорим за филиал, наистина трябва да проучим още веднъж какво конкретно означава това, с какви разходи е свързано, но останалите препоръки трябва да се е, приветстват. Примерно препоръката за опростяване на нашия и модернизиране на нашия външен мандат и трябва да, да се аргументираме защо работим в един регион, а в друг не работим, защо един инструмент е подходящ за един регион и не, не, не е подходящ за друг. защото тук имаме нужда от хармонизиране на мандата, имаме нужда от оперативни насоки, които трябва да бъдат договорени между комисията и Европейската инвестиционна банка. Това всъщност е нещо много прагматично, защото става дума за координация между цели и средства. И по този начин ще стане станем много по-ефективни и много по- кохеренти. Е, да кажа няколко думи за този транш от 2 е, милиарда. Отпускането на този транш е напълно оправдано. Както казах, всички краткосрочни препоръки са не само абсолютно приемливи, но трябва да бъдат и приветствани. Във втората част на доклада става дума за дългосрочни препоръки. Не искам днес да казвам нищо по този въпрос. В тази втора част се засягат много важни и комплексни въпроси. Първата ви реакция доказа това. Така че ще има още редица разговори. тези разговори трябва да бъдат задълбочени и да не пропускат нито един въпрос. Аз бих искала изцяло да подкрепя групата Кандесу, чиято цел е да се подобри прозрачността, кохерентността и ефективността на институциите. Ако имахме време, ще да ви дам много примери за това как губим ефективност и политическа видимост заради това, че отделните играчи, отделните актьори не координират действията си. И за това Смятам, че е в интерес на всички нас да се застъпим за повече ефективност, повече кохерентност, повече видимост. Е, групата направи е, редица радикални предложения и ние ще се занимаем много отблизо с тях. Благодаря много, господин Мейща. Благодаря на господин Камдасио. Да, действително много важна е видимостта. Спомням си как един председател на Централната банка на Франция каза, че той има политическа визия, но всъщност е твърде скромен. Господин Камдеси говори за за добрите страни на Световната банка. И смятам, че вашата скромност, е, господин Мещат, е всъщност грях тук. Е, нека да подобрим нещо, е, което всички не искаме да работи добре. Така, това е края на размяната на мнение по този въпрос на този етап. Както разбрахте, Европейската комисия ще изслуша заключенията на групата и е, искам да ви благодаря за това, че е, поставихте старт на е, това ново обмислене на този въпрос. Така. Заместник председателят, който напусна мястото си, за да може да седнат нашите гости, може да заповяда отново тук при нас, за да сме по-видими. И така преминаваме към точка 5 и 6, които ще разгледаме заедно. Става дума за размяна на мнения по приоритетите за бюджет 2011. Имаме един работен документ, вече чухме и изложението на госпожа Жержевска от миналия път. Сега пак и давам думата. Бюджетове. Благодаря. Бих искал да определя бюджетните приоритети. Както съвсем правилно казахте, вече сме говорили за приоритетите бюджета и работните документи за приложение на Лисабонския договор, в бюджетната процедура послед... на последното заседание. Искам да кажа и нещо за това какво е ново в документа за приоритетите на бюджета. За съжаление нямаме много време, давам си сметка. И за това а, бих искала да се съсредоточим върху двата основни а, елемента, които съм включил в този документ. Ще видите, той е доста дълъг и въпреки, че се опитах да огранича броя на приоритетите, е доста трудно да се устои на изкушението, както и на, убедител... на убеждението на другите колеги, които също искат да настоят на приоритети, които са важни за тях и е, на които е доста трудно да се каже не. Някои от вас си спомнят, че преди един месец исках да се, е, да се постави ограничение на броя на приоритетите и сега сигурно се изненадвате, че документът е още по-дълъг. Но това не е случайно. В Страсбург проведох срещи с е, специалисти от много постоянните комисии в парламента, които поставиха много въпроси, които аз не бих могла да избегна. Така че именно заради това документът, който виждате тук днес е много по-дълг, отколкото обещания документ от преди един месец. Две основни са посланията в този текст. Смятам, че в документа, който ви представям, това е вар, вяр, е, видно. Многогодишната финансова рамка от 2006 година вече стига до своите граници. На английски казваме бюджета стига до своята ван, на полски казваме, че стига до стената, независимо от това как решите да го кажете, в общи линии няма много място за маневриране. И точно това казвам аз в проекта доклада за приоритетите на бюджета. Ще трябва да се справим по някакъв начин с този тъжен факт. Искам да припомня също, че многогодишната финансова рамка се изменя вече 4 пъти. Така че е съвсем очевидно, че ресурсите е, не са достатъчни и че и през 2011 също няма да са достатъчни. Това е едно от основните послания от този документ. Има и още едно, свързано с моите желания за 2011 година. Силно се надявам бюджета на Европейската комисия за 2011 година да е съсредоточен върху младеща. Младеща е в по-големия смисъл на думата, не просто младите хора, а младостта като конкретен момент в човешкия живот, е прехода между, от образованието към рабо, е, към работата, към кариерата, така че да обвържем всичко това с образованието, иновациите, да се използва на първо на свободния пазар и да се използва петата свобода, свободното движение на познание. Така че, когато работих по бюджетната процедура, бих, е, иска, е, исках да видя какво се предлага на този етап от е, бюджета за младите хора, какво може да се подобри е, този въпрос и какво ново може да се предложи. Така че ще е, направя конкретни предложения във връзка с съществуващи бюджетни редове и пилотни проекти. Най-вече са средоточени върху въпроса за младеща и младостта. Както казах, вече срещнах се с експерти от някои от постоянните комисии в този парламент и от тези срещи научих много важни неща и включих доста неща в документите. Бих искала сега да разбера какво се случва от тук нататък. До вечерта на 25 е, могат да се подават изменения. и очаквам вашите изменения с голям ентусиазъм. Някои от вас вече са намекнали какво искат да кажат. Аз а, а, съм съгласна с много от предложенията, но бих искала все пак да видя текстовете и документът ще се приеме а, в пленарна зала през март. На втората пленарна сесия през март. Също така бих искала този документ да се разглежда като първото становище, от която и да било институция по бюджета 2011 година. Имаме нова Европейска комисия и за разлика от миналите години Европейската комисия не е имала възможност да изложи своите бюджетни приоритети. Ето сега ние имаме възможност първи да изложим бюджетните си приоритети и се надявам, че ще използваме това предимство. Надявам се, че позицията на Европейския парламент ще бъде ясна и се надявам, че ще можем да изложим възможно най-ефективно през есента и заедно с съвета и комисията да направим така, че тези приоритети да се приемат. Също така има и още едно нещо, което винаги е ам, във въздуха, когато провеждаме тези дискусии. Бюджета за 2011 година е много важен бюджет. Както казах, за първи път един бюджет – се приема по Лисабонския договор. Това също така ще тества какво можем да направим ние в Европейския парламент. Защото ние имаме повече възможности. И мисля, че това може да се разглежда като един лакмусов тест за многогодишната финансова рамка за периода след 2013 година. Затова бюджета за 2011 е изключително важен. Благодаря за предложението. Очаквам а, бъдещите ви коментари. Благодаря съвсем правилно. А, припомните политическото значение на този бюджет. Много се радваме че можахме е, на такъв добър докладчик да дадем е, този доклад. Ан Йенсен. Благодаря, господин председател. Благодаря и на колегата за този отличен документ. И искам да направя няколко коментара по работния документ и по процедурата. Ето, тук имаме и Лисабонски договор с една нова процедура. Имаме и едни вътрешни реформи. И мисля, че поне няколко от нас, които присъстваха на приемането на тези реформи, аз съм една от тези хора, си спомнят колко трудно ни е било понякога да обясним на други хора в парламента как точно работи бюджетната процедура и как точно се отличава от закон, законодателната процедура. Тук искам да спомена един въпрос, който е технически, но е много важен за всички групи. На точка четвърта, о, извинете, на страница четвърта или пета, в зависимост от това, коя езикова версия четете, ще видите, че се споменават дерогации за комисията за помирение. Извинете, за помирителния комитет. Сега, много важно е точно какво ще се случи тук, защото е, тенденцията в парламента беше да се каже, че това може да се провежда като всяка друга помирителна процедура. Но на практика в бюджетната комисия ние използвахме по-голямата част от годината, за да се подготвим именно за, тази, за този помирителен комитет и да опознаем всички правила в най-големи подробности. И затова искам да подчертая, че формулировката тук за това кой се включва в делегацията, всъщност все още е такава, че политическите групи вземат решение за това кой участва в делегацията, а нашият председател, председателя на тази комисия, има председателското място там. В английския текст се казва, че има един малък екип, който изготвя решенията или по-скоро предложенията за решения, И мисля, че е много важно да имаме участието на всички. Да има един по-малък екип от председателя и докладчиците, може би и специализираните докладчици. И всъщност точно така сме се опитали да работим до сега. Защото по някой път по време на тези преговори трябва да се навлезе в много големи подробности. Ето, например, когато вземахме решението по програмата Галилей, трябваше да има хора, които са много добри специалисти и са навлезли вече в тази материя и имахме щастието да има такива в нашата делегация. Защото ние винаги печелим, като парламентаристи, защото сме по-умни от съвета и така трябва да бъде. И за това искам да подчертая, че е много важно да тълкуваме текста така, както той е бил тълкуван през последните години и че действително ще бъдем представени по начин, по който искаме да сме представени и то съвсем открито. Благодаря, Ан. Юта. Благодаря за последното, което каза Анна. Не искам да говоря много, защото знам, че ние в политическата група и в работната група много говорихме. Е, знам, че има изказвания за това как е, трябва да си представим нещата, как трябва да изглежда мандата на групата за преговори. Дали тя се състои от 27 души или само от 3, съществуват и двете предложения. Ах, аз искам да кажа на Сидония, че а, страхотно се е справила с документа за приоритетите. А, всички от вас, които ме познават отдавна, знаят, че аз съм доста пестелива в похвалите си, но на това място искам да кажа, че документа е много добър, който изцяло мога да подкрепя. Това първо. А, аз наистина съм много за това да формираме приоритети, така както е записано в заглавието, и да се концентрираме върху тях. Знам, че много колеги намират много неща за важни и да бъдат включени в бюджет за 2011. Наистина има много неща, които са важни, но те ще дойдат и ще, ние ще трябва да говорим за тях и в а, помирителния комитет, без значение дали ще ги запишем сега в приоритетите или не. Така че ако ние а, Започна по-прецизно да формулираме как, какво разбираме под младежка политика, може би ще бъде по-добре отколкото сме го направили в момента, но аз винаги настоявах да формираме приоритети и да се придържаме към тях. Но ми се иска още нещо. Иска ми се да имаме един параграф за финансирането на борбата с измененията в климата. Мисля, че това е в унисон с това, което чухме от господин Камдесю. Мисля, че задължително трябва да имаме един параграф, в който да се казва, че трябва да започне финансирането на работата за борба с измененията в климата. И това ще бъде приоритет не само за 2011 година, а и за, в, и за в бъдеще трябва да започнем да правим нещо по въпроса. Иначе имам съвсем дребни изменения, които просто ще изпратя. Някои са просто уточняващи въпроси, примерно когато говорим за външната служба, там трябва да се каже, че те разбира се, че имат нужда от средства, но от административни средства, за да е ясно какво мислим за ресурсите, които трябва да бъдат отпуснати на външната служба. Те не трябва да получават оперативни средства. Поне това е моето, моето мнение. Надявам се, когато стигнем до обсъждането на този въпрос, че ще продължим дискусията в тази посока. Иначе, наистина, смятам, че е чудесно, че нямаме насоки, а имаме ясни приоритети. Merci, merci Effectivement, Yuta a raison de relever. Благодаря, Юта. Юта правилно засегна въпроса за финансирането на борбата с климатичните изменения. Не искам да проточвам дискусията, затова и не казах нищо показано от господин Камдесио. Но когато говорихме за 2 милиарда предвидени за тази цел от банката, господин Камдесио добави, че те ще са в допълнение към 3,7 милиарда евро по линия на бюджета на Европейския съюз за същата цел. Бе ми много интересно да чуя това. Не исках да го прекъсвам заради оточтивост, но наистина след Копенхаген положението не е ясно. Ще видим какво ще предложи комисията. То определено ще е много важно за политическите избори за бюджета за 2011. От доклада на Седония виждам, че нашата комисия се превърна в комисия за правата на жените. Само жени искат е, думата. Мъжете нещо са по-срамежливи. След Юта Баца има думата. È molto condivisibile la scelta di Sidonia di cercare di segnare. Мога да се присъединя към това, което каза Сидония. за младеща за 2011 година, но може да се направят връзки и с много други важни теми предприемачеството, мобилността, квалификациите. И така мисля, че трябва да положим усилия да подчертаем и то добре, защо парламентът е решил да постави на първо място младеща и младежката политика. Мисля, че можем да работим в две основни насоки. Политиката е по младеща лежат в основата на всяка социална политика, насочена към приобщаването на членовете на обществото. Ако искаме да насърчаваме независимостта, способността на хората да работят в нашата среда, трябва да направим така, че да включим младите и да ги подпомагаме. Младите трябва да бъдат включени по друга причина. В тях се крие много голямо съкровище, именно способността за новаторство. Ако им се създадат благоприятни условия, младите хора могат да се превърнат в двигател. Все говорим за зелената економика, можем да поговорим за економиката на младеща. Ако осигурим съответното подпомагане на младежката политика, Нещо, което ми се струва много хубаво, ако успеем да го направим, защото то ще е добра основа и за постигането на други по-конкретни политики. И така, наистина, това е много важен въпрос е, в резултат на влизането в сила на Лисабонския договор. Госпожа Рубиал, благодаря. Както каза и докладчика в края на изказването си, за първи път ще подложим на изпитание Лисабонския договор и новата бюджетна процедура. При това първо изпитание мисля, че трябва да изпробваме най-различни неща, за да подобрим метода до момента. Трябва да адаптираме начина на работа Аз имам опит с помирителната комисия през ноември от миналата година само, но доколкото знам, на заседанията на тази комисия всеки внася около 500 изменения. На масата се разглеждат само 15 или 20. Мисля, че можем да предотвратим това. Измененията, които се внасят за обсъждане в помирителната комисия, трябва да са наистина въпросите, по които има разногласие с съвета и по които трябва да работим. И така, трябва да свърши много повече работа преди помирителният комитет през ноември. За да може по време на самата процедура за помирение да има по-малко въпроси за обсъждане. Трябва да дадем по-голямо значение на специализираните комисии, както съм казвал и друг път. Можем да й позволим на тях да започнат работата си по-рано, да поддържаме задълбочена връзка с тях от самото начало. Основното е в момента, в който разполагаме с проект от бюджета, да речем в края на април, началото на май, да започнем да работим рамо до рамо с съвета Първото, което трябва да подобрим е комуникацията и координацията с съвета. Веднага, щом е готов проекто бюджета, И се питам, как можем да осигурим по-добра координация с съвета, като сме предвид, че изчезва помирителната процедура така или иначе в графика, който ни се предостави, не виждам да е предвидена помирителна процедура през юли. Трябва ли да имам помирителна процедура или има друг начин за подобряване на координацията с съвета? Не знам как можем да се свършим добре работата, ако нямаме координация и комуникация с съвета от самото начало. Друг въпрос как ще осигурим връзката между нашите позиции, т.е. между позициите на нашата комисия с триалозите, консултациите, които ще провеждаме с съвета. Зом. Et donc je vais donner la parole à quelques hommes en leur demandant d'être brefs parce que nous avons un ordre du jour assez chargé. Сега ще дам думата и на мъжете, но ще ги помоля да бъдат кратки, защото имаме много работа. Господин Готманис, благодаря. Първо, искам да кажа, че имаме нещо ново от Европейският парламент, което е добро. Хубав е акцента върху младежта, защото обикновено държавите обръщат внимание на по-възрастните хора. Но трябва да видим как ще изпълним със съдържание младежката политика. По шеста страница имам забележки. Мисля, че Прекалено много оптимистичен е тон и оптимистична е преценката ви на положението. Моето виждане е съвсем различно. Аз искам да подчертаем, че има големи различия между страните, много ниска е степента на реализация. Трябва да насърчим комисията да не прави така, както прави по време на предишните финансови програми, защото по линия на кохезионната политика се загубиха около 4 милиона евро. Ето защо смятам, че структурните фондове вземат 30 на 100 от бюджета. Ето защо по функция 1B29 предлагам тона да стане доста по-критичен. Хубаво е да се правят всички тези положения, но човек, е, предложения, но човек трябва да има предвид, че реалността не винаги е розова. Благодаря много, уважаеми колеги. В това, е, което ни, за което ни подготвя Сидония, ще има очевидно и е, от Сети пипер от господин Готманис. Господин е, Сориан, е, ще ви изненадам, като кажа, че НП подкрепя предложението и проекта. Няма да ви изненадам, като кажа, че НП подкрепя предложението и доклада. Мисля, че това е очевидно. По последните коментари от колегата, мисля, че той съвсем правилно обърна внимание на позицията на Комисията по регионални въпроси. Аз също съм член и най-вероятно ще внеса едно-две изменения по този въпрос. И е, по принцип графикът не е отличен, но ще работим както можем. Е, средата на марта, след като финализираме е, тези насоки. Ще говорим е, по въпроси свързани с това, но като се има предвид данните от комисия, това, че данните от комисията ще пристигнат най-вероятно по-скоро, а пък и това, че можем да си представим каква може да е ситуацията и на този етап, мисля, че можем да формулираме едни силни, ясни послания точно като тези, които чухме сега. Единственият въпрос, по който а, а, имам известни резерви, е следният. Ако анализираме положението по отношение на бюджетните ангажименти за плащания, а, те са. А, там по отношение на бюджетните кредити, извинете, там положението е, е ужасно. Разбира се, е, поетите задължения изглеждат отлично, обаче разликата между двете е много голяма. И високите поети задължения по никакъв начин не означава, че средствата ще се изразходват напълно. Така че смятам, че от гледна точка на бюджетната комисия би било много разумно да се съсредоточим върху бюджетните кредити за плащания. Полезната част на кохезионната политика е, е, е, идва, когато парите стигнат до страната и работят там. Ако просто и така си говорим за поети задължения, решили сме да се направи това или онова, това са само предварителни стъпки. Е, реалността се измерва в евро. А в евро положението е, меко казано, не особено добро. Така че е добре от нашата комисия да има много ясно настояване държавите членки да направят плащанията, особено сега, когато сме в период на криза. Защото именно по този начин държавите членки могат да получат помощ от Европейския съюз в управлението на тези кризи. Това са пулките от миналата година от кризата и това също е ясно послание към младите хора, че има надежда, че има институции, които са готови да се притъкат на помощ, когато това е необходимо. А сега това е необходимо. Благодаря, господин Порташ. Muito obrigado. Serei е, breve. Е, era para dizer que а, а колега Сидония, каква са... Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Исках да кажа, че Сидония съвсем добре изложи е, приоритетите за младеща, така както тя ги разбира. Съгласен съм с тези приоритети. много важно е да се направи нещо за периода между ученето и работата. Трябва да помогнем на младите хора. И мисля, че е добре да стигнем до едно решение за един широко обхватен подход, така че да се помогне на младите хора по време на този важен период в техния живот. Трябва обаче да се замислим повече и за иновациите и научните изследвания. Трябва да подходим по-творчески. Младите изследователи често са в доста сложно положение. Не искаме и това да продължава така. Помислете си какво се случва – в Европа в момента много по-зле са нещата от, това, което бихме искали да видим. И това е и политически проблем. Програмите за младите хора не получават кой знае е, какъв, е, каква видимост в бюджета на Европа? Става дума за съвсем малки суми. И е много важно да има политически ангажимент. Съгласен съм с Юта Халк, че трябва да включим борбата с промените в климата. Мисля, че това е съвсем ясно и не можем без това. Също така е добре да споменем и фонда за мерки по отношение на млекопроизводството. И е, светът и в тази си част не е идеален. И трябва много да внимаваме, защото тези мерки могат да имат последици и върху цените. Така че трябва ни един нов подход. И така преминаваме към още един важен въпрос, повдигнат от комисията. И по-конкретно Бих искал да науча малко повече за това как точно комисията възнамерява да преразгледа средносрочните цели. Трябва ми малко повече информация за това, по-конкретна. Дали е, преразглеждането ще бъде деминимис, без да се е, правят кой знае какви промени в основните е, области на европейския бюджет. Е, в крайна сметка знаем, че е, възможността да се маневрира в рамките на настоящия бюджет и на бъдещия бюджет е доста ограничен. Но ако говорим за средносрочно преразглеждане, ако говорим за истински промени в финансовата перспектива за 2015 и 2016 година, това е съвсем различен въпрос. Необходим е преходен бюджет, докато се изчака преразглеждането. И така, можем да определим подхода и да работим съвместно. Благодаря, господин председател, господин Ферм. Също ще бъда съвсем кратък. Колегите ми е, казаха повечето от нещата, които исках да кажа. Просто няколко процедурни е, коментара. Първо, нека да го чета казаното от Ане Йенсен. Много важно е да не се опитваме да намерим някакъв вид формула за определяне на състава на помирителната помирителния комитет, на делегацията в помирителния комитет. Нека това да се остави на политическите групи. Много важно е това. Второ, въпросът, който вече бе повдигнат за много важния период за, между, за разстоянието между представенето на предварителния проект бюджет началото на май и лятната вакансия на парламента. Именно тогава можем да направим най-големите промени. Вече нямаме помирителна комисия през лятото. Не, че ми липсва, на повечето хора не им липсва. Тя почти не е била използвана. Не, използвана е от време на време. Обаче има нещо друго, което ми липсва. Обсъждането на мандатите. За... Независимо от това дали става дума за мандат за триалог или за помирителна комисия, мандата на, делега... на преговорната делегация. Много важно е, е, от политическа гледна точка да има дискусия за този мандат и е много важно и другите комисии да се включат в обсъждането на този е, етап и да се започнат преговорите с е, съвета в началото на лятото. Това е. Необходима ни е тази част на процедурата. Много важно е да не оставяме всичко а, на, комисии, на помирителния комитет. А, в крайна сметка, бюджетната процедура е много важна. И за това под... призовавам докладчика и а, председателя на комисията да вземат решение конкретно как да се определя този мандат. Може би е добре да има някакъв документ, доклад или нещо друго. Не с тези големи, широко обхватни политически приоритети, ами по един концентриран начин да се определи бюджета. Също така е много важно как точно организираме дебата в пленарна зала. Не само, а, че летните помирителни комитети е, е, се оказаха доста е, безполезни. Оказа се, че и дискусията в пленарна зала е изключително скучна. Когато бях докладчик по бюджета, поканихме много комисари, обсъждахме по, различни елементи по структурната част, по структурните фондове, по други части, така че а, беше тогава много интересно. Можем да направим бюджетния дебат, да, извинете, дебата по бюджета в пленарна зала много по-интересен, отколкото е бил до сега. Oui, merci Göran. Je crois que Göran a effectivement tout à fait. Благодаря, Гъран. Мисля, че сте напълно прави. Имаме нужда от мандат, мандат за преговори. следвайки примера на това, което направи и реши съвета при международните търговски преговори. В смисъл в това, че той даде мандат на комисията. А, това, което бъде одобрено от пленума, ще бъде мандата, който ще получи делегацията за помирителната процедура. А, да, плана във времето е различен. Ще има едно четене през юни. Няма да има а, помирение. Но преди тристанната среща през юни имаме нужда от позиция. И трябва да решим по какъв начин ще се организираме. Британската делегация се изказа, докладчика също. Сидония някакви кратки изводи имаш ли да направиш преди да продължим с дневния ред? Ще се опитам накратко да отговоря на коментарите. Няма как да отговоря на всеки лично. Бих могла, ако имаше достатъчно време, но ето на. Ще се опитам а, все пак да отговоря на няколко от коментарите. Първо, двама, спомена, двама колеги споменаха промените в климата. Погледнете точка 33, там е включен този въпрос. А, а, разбира се, ако е, искате да се засегне този въпрос е, в повече подробности или по по-силен начин, е, моля, кажете ми. Но това е много важен въпрос и аз разбира се съм го включила. Що се отнесе до работния документ? Работният документ е просто една начална точка на по-нататъчните дискусии. И бих искала тук да спомена, че след размяната на мнение тук ще се опитам да, из... да включи допълнителни текстове, които да вземат предвид тези коментари. Госпожа Йенсен не е тук, но и тя и други колеги споменах, колеги споменаха участниците в помирителния комитет. Смятам, че трябва да имаме един отворен подход и е, да може е, хора, които са се специализирали в дадена област, да участват на съответния етап на преговорите. Мисля, че е, е обаче малко рано да се включва този въпрос в работния документ. Все пак съм отворена за предложенията ви. Още един въпрос – Споменах вече промените в климата, младеща. Ага, добре, с когато става за коментарите. По отношение на бюджетната процедура, трудно е да се справим с факта, че работим с едно четене и с толкова много коментари. Огромно количество, извинете, изменения, много повече, отколкото сме имали по-рано. Много важно е да видим а, как можем да се справим с тази ситуация. Смятам обаче, че подготовката за е, тристранния диалог през юни е именно най-добрият, е най-добрият момент да се подготвим за а, преговорите по бюджета. Така че юни е много интензивен месец за нас. Друг въпрос, който е важен по отношение на традиционните стратегически а, въпроси във връзка с бюджетната процедура Наясно съм с тях и структурните политики и, общо, и ам, мерките в областта на селското стопанство и общата селскостопанска политика а, не са нещо, което съм пропуснала. В крайна сметка това е една огромна част от бюджета. Много важно е е, отново да окажем своето влияние, но моят подход, е, насочен към младеща, в никакъв случай няма за цел да е, оставя и на страна структурните политики и прочее. Просто искам да променя малко фокуса. Но, разбира се, настоявам и за добро приложение по въпросите, по които има политическо съгласие от по-рано. Що се отнася до това, как бих искала да конкретизирам своите политически приоритети? Предлагам един работен инструмент, в който да се обмислят инструментите, с които разполагаме, който да се изготви в началото на пролетта. И в този документ бих искала да има повече подробности за това какво се прави е, от бюджета по отношение на младеща, програми за младеща, пилотни проекти и е, споменатото от господин Порташ, е, нещо, което е много важно за мен, научните изследвания, защото аз самата също съм била изследовател и много добре знам колко важно е това. Важна е, е мобилността на научните изследователи, е, важна е съдбата на младите изследователи, важна е и петата свобода, която вече споменах свободата на движението на идеи. Благодаря ви много за всички коментари. Записала съм си всичко и много от вашите коментари ще бъдат включени или като ваши изменения, или като мои изменения като докладчик по бюджетните приоритети, а други от тях ще влязат като серия работни документи и е, особено в този е, работен документ, който за мен е най-важен и е, той е за политиката за младеща. Що се отнася до е, изказаните по мое отношение комплименти, е, благодаря ви много, но нека да не бъдем ентусиасти и да видим какво ще стане на края на годината. Благодаря, Сидони. Да, трябва да кажа, че съм много изненадан, че има толкова широк консенсус а, а, за това, че трябва да поставим работата с младежите като приоритет. А, вие се изказахте във връзка с мандата на Европейската инвестиционна банка и така ще бъде по-лесно да се отпуснат средства за младежите, но ще бъде трудно да се а, покаже пред европейската общественост и младежите, че средствата идват точно от Европейската, а, от Европейския съюз. Бих искал да ви напомня, че документът е разработен от Сидония и Ласло Шурян. Председателя на парламента преди няколко седмици от името на председателския съвет ми писа и подкани комисията, ще цитирам на английски. След, конферен... След Председателски съвет се среща е, председателите на комисиите и се говори за новата годишна бюджетна процедура и за необходимите организационни решения на вътрешно равнище и на междуинституционално равнище, включително и новия календар и най-добрите възможни е, вътрешно-институционални подготовки за е, различните етапи на годишния цикъл. Мисля, че ще бъде много добре, ако внесем нашите предложения за изменения в е, доклада на Сидония. Графикът е следния. Крайен срок за внасяне на измененията е в други ден, на 25 февруари в 18 часа. На 4 марта, т.е. следващата седмица, ще приемем доклада и е на пленарното заседание, второто пленарно заседание през март, доклада ще бъде прият от пленума. Този график е важен, защото ние разбрахме, че Европейската комисия е включила темата в дневния си ред за едно заседание от 11 март, така че комисията може да се вдъхнови от гласуването от нашето гласуване от 4 март. Благодаря на Сидония. Както казахме в началото, сега ще преминем първо към точка 18 от дневния ред. Това е важна точка, по която обаче бързо можем да завършим дебата. Това е точката на Юта Халк. Да, тази точка е важна, но надявам се бързо да минем през нея. Това а, е точката, отнасяща се до надзорния орган. А, отдавна настояваме правната основа, на която работи надзорния орган на Галилео, да бъде изцяло променена и ко след като комисията пое почти цялата отговорност за изпълнението на програмата, надзорният орган беше лишен от всякаква основа за работа. В а, момента е предложено изменение от комисията. А, този орган вече не се казва орган, те се казват агенция. Това е добре и най-вече показва, че тази агенция, що се отнася до отделните и задачи, е получила съответната подкрепа и отговаря за акредитацията и за безопасността, което е добре. Това, което аз направих, беше да внеса предложение за изменение за нашата така наречена законодателна резолюция, в която обръщаме внимание, че е необходимо, че е необходимо съгласно член 47 заедно с другите институции да се занимаем с финансирането на тази а, агенция. Има освен това предложение за изменение към а, член 47 относно финансовото програмиране на тази агенция, за това как трябва да изглежда то. А, защото всичко трябва да намери място в а, нашия бюджет. Мисля, че, скъпи колеги, ви отдавна познавате тези предложения за изменения. Това са предложенията, които ние винаги правим, когато става дума за създаването на нови или за промяната на стари агенции. Две неща обаче са нови. Първо, относно мандата на директора. Комисията, това не се беше случвало и, и в друга връзка, Комисията каза, че е сменила политиката си е, спрямо агенциите и изменя мандата от 5 на 4 години. Тогава създадохме междуинституционалната работна група, в която е, се включиха членове от, на Европейския парламент. Е, и Барозо през последната седмица на една среща на всички агенции а, обеща, че в много кратки срокове ще определи колегите от комисията, които трябва да се занимават с тази работа и се надявам, че ще се присъедини към тях и съвета при съответното председателство. Освен това, а, трябва да се говори по отношение на задълженията на директорите, но всичко това трябва да се адаптира за всички агенции и аз ще внеса предложение а, и при тази агенция директора да получи, както и при всички останали, мандат от 5 години. Последното изменение е особено важно за мен и ще се опитам да а, направя така, че седалището на агенцията да остане в Брюксел. Те вече започнаха да работят и то започнаха да работят в Брюксел. Така че а, ще бъде добре, ако те останат там, където са в момента, за да може това да причини колкото може по-малко разходи на европейския бюджет, тъй като те са се установили да работят тук. И аз е, смятам, че мога да кажа, че ние очакваме, че въпреки, че агенцията е нова, седалището трябва да остане в Брюксел. Благодаря. Юта. Да, ние просто ще дадем мнение за правния статут на Галилео. За нашите нови членове е, ще кажа, че парламент и в частност комисията по бюджета намериха възможност е, да уредят този въпрос с финансирането на сателитната система Галилео, тъй като държавите членки бяха на различно мнение. Е, това бяха спестяването от 2007 година от сълскостопанския бюджет е, на Съюза. Тези средства ще се използват за финансиране на програмата Галилео, така както беше предвидено в началото. Опасяваме се обаче, че разходите ще надхвърлят средствата, с които разполагаме в момента обаче не става дума за това. Става дума за това да бъде променена организацията и административната организация. Тук водещата комисия е ИТРЕ. Определен е срока за внасене на измененията до 12 часа на обяд на 27 февруари. На 4 март ще гласуваме в нашата комисия ИТРЕ на 17 март и на първото заседание пленарно заседание през април ще се гласува в пленум. Предлагам сега да преминем на точките, при които трябва да гласуваме, за да сме сигурни, че ще гласуваме в предвидените срокове. Това са важни теми, по които вече сме водили дебат. Така че сега направо можем да минем към гласуването. Има три точки, свързани с мобилизацията на Фонда за адаптация към глобализацията. Господин Боге вече внесе предложението си на предишно заседание. В момента, за съжаление, той не е в залата, но може да пристъпим незабавно към гласуване. Има редица изменения. Първо, 14 точка. Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Литва. Euh, je voudrais être sûr que les amendements ont bien été distribués. Hein, C'est le point numéro 12. Искам само да проверя дали са изпратени измененията. Значи 12-та точка момент сбърках. Нека да започнем с 14-та точка. Няма изменения по нея, ако не се лъжа. Литва. Няма изменения. Докладчикът е за, но не е тук в залата. Аз просто изразявам неговото мнение. Моля, който е за, против, въздържали се, приема се с голямо мнозинство. 12 точка. Мобилизиране на същия фонд. Само, че този път за съкрещенията на германски работници и служители. В резултат на преструктурирането на автомобилостроенето. Господин Алваро. Благодаря, господин председател. Жалко е, че вече гласувахме по една от точките, защото имам устно изменение и по трите доклада. Трета точка. Съюза трябва да използва всички средства, за да се справи с последиците от кризата. Подчертава, че в това отношение фондът за приспособяване към глобализацията може да изиграе важна роля. Промяната след точката и запитая се записа подчертава ролята, която може да изиграе фонда за глобализацията. Тоест, с това се ограничава до известна степен позицията, която е възприята до момента. Да, това изменение наистина въжи и за Литва. Нека да гласуваме Това изменение каса и трите предложения. Господин Боге не приема изменението. Салвадор. Салвадор е против. Аз искам да приветствам Салватор с добре дошъл, заради едно... Той пристигна по-късно заради едно много рядко явление във Франция, стачка. И така става, че когато има из... стачка в Испания, самолетите от Испания до Брюксел трябва да минат по други въздушни маршрути. Значи, това е стачка срещу единното въздушно пространство. Има някои работещи в Франция, които искат границите, премахнати през 93-та, да се върнат в небето, но се радваме, че Салвадор успя. Той каза, че неговата група, както и докладчика, са против е, изменението. И така, по изменението на господин Алваро, каса касае трите точки, който е за, да преброим. 10, 11, 12, 13, 14 même. 13, 14. Qui est contre Против. Il y a une majorité favorable. Et donc, euh, nous félicitons. Мнозинството е за. Поздравление, господин Алваро. Алвара, Алваро отбеляза победа днес. Е, значи изменение тук са и трите точки. Сега, нека да се върнем към 12-та точка. Мобилизиране на фонда за глобализацията Германия. Моля, който е за. Разбира се, че сме за. Предполагам, че сме за, така или иначе. Против. Един глас против. Въздържали се. Един. 13 точка. Съкръщение в производството на хладилници. C'est la Lituanie aussi Non. Oui, c'est la Lituanie aussi. C'est un second sujet. И тук ли става въпрос за Литва? Ходилниците в Литва. Моля, който е за, против, въздържали се, няма, приема се. С единодушие. души. Сега, след като разгледахме тези въпроси, можем да пристъпим към другите точки от дневния ред. Точка 16. Предлагам да гласуваме всички тези трансфери на средства заедно. Моля, който е за, против, въздържали се. Сидония е за, против и се е въздържава. Както и да е, приема се. Поздравление за докладчика и благодарности към комисията. Има още две гласувания. Първо, докладът на Жан-Лук Деан за една лека промяна при изчисляването на брутния национален доход. Тя може да изглежда съвсем техническа, но проблемите на някои държави в еврозоната показват, че въпросът не е само от техническо естество. Жан Люк Euh, nous avons eu la discussion lors de euh, Миналия път е, проведохме дебата. Има две изменения за да се приведе текста в унисон с заключенията на съвета. Предлагам да гласуваме за двете изменения. Благодаря, Шан Люк. Хубаво е да вземем предвид какъв е ефектът от вноските на държавите членки в европейския бюджет. Да вземем Франция, съвсем случайно взимаме нея. 170 милиона, мисля. С толкова ще се намали вноската. Моля, който е за измененията. Трябва да ги разгледаме по-отделно обаче. Започваме отново. Първото изменение – да се заличи член 2, предлагано е от е, докладчика, който е за, против, няма, въздържали се, няма, приема се. Второто изменение да се отложи влизането в сила, да се отхвърли прилагането на това измерение с задна дата да не е от 1 януаря 2007, а от 1 януаря 2010, който е за, против, няма, въздържали се, няма. Приема се единодушно. Моля, който е за окончателния доклад на Жан-Люк Деан, против, въздържали се, няма. Приема се единодушно. И така остава ни трансферът на бюджетни кредити, комисията, бюджет за 2010, докладчик Ласло. Има 3 дек. Какво означава? Съкрещение на английски за декември ли? Дек, значи решение, decision. Добре, 0 0-1, мляко. Използването на фонда за млечни продукти. Ласло. Е. Няма да сме се свършили работата, според мен ако не подкрепим трансфера на тези бюджетни кредити. На практика това означава, че комисията ще изпълни това, за което сме се борили, а именно да се подпомогне млечния сектор с 300 милиона. И така аз съм за. Добре, Целта е да се отпусне този резерв. Комисията предложи член 186, тъй и млечния сектор в съответствие с нашите желания, който е за, против, двама, въздържали се, един. Приема се. И така, ДЕК 7. Административни разходи. Докладчика. На този етап не мисля, че можем просто така да гласуваме. Имам някои въпроси. Надявам се, че комисията ще може да им отговори. Първо, сега наближава края на февруари, но все още е началото на годината. Тези действия може да изглеждат разумни, но не бяха известни когато се подготвяше бюджета за 2010 година. Например, Исландия се цитира като причина за увеличаване. Да, приемам, че Има такава процедура, но тя официално започна лятото. И така въпросът ми е, защо за тази процедура не е предвиден обичайният ред, а се предвижда трансфер? Трансфера има три елемента, вторията е за Исландия, третия касае така наречените замразени работни места, които ще бъдат съкратени през 2011. Защо да се заемат тези замразени позиции от е, временно наети лица? Просто умът ми не го побира. И така, ние гласувахме една линия, която служи за резерв, с който да реагираме на непредвидени проблеми през годината, които изискват съответното кадрово обезпечаване. Ние от парламента винаги сме били за гъвкавостта и сме гласували тези суми за тази цел. Значи, с това, което казвам, е ясно, че принципно нямам нищо против, но се нуждая от разяснение – и след като тези неща са били известни предварително, питам се защо има такова забяване. Дали то не е от любезност към новата комисия, старата комисия не е искала да вземе решение по въпрос, който ще се изпълнява по време на мандата на новата комисия. Това предполагаме аргумента, но знам ли Искам да видя какви обяснения ще даде комисията. Като чуя какъв е отговор, ще ви каже докладчикът на какво мнение, какво предлага. Благодаря. Генералният директор е тук. Може ли да хвърли светлина да осветли нашият докладчик по въпроса. Благодаря, господин председател. Ще положа максимални усилия. Нека да ви припомня един основен принцип. Това не е коригиращ бюджет, а трансфер на бюджетни кредити, с което не се променя общата сума. Това първо. На второ място, по въпроса за Исландия, нека да ви припомня някои дати. В предварителния проект бюджет имаше предложение за човешките ресурси. Когато бюджетът бе прият от комисията през април 2009 изглеждаше, че Исландия няма да се присъедини към Европейския съюз скоро. На 27 юли миналата година съветът поиска становището на комисията през септември комисията създаде група, която да положи основите, за да може комисията да даде своето становище. Това налагаше командироването на служители от други отдели, за да могат те да работят по това досие незабавно. Предложението ни на този етап касае корекция, с която ще можем да компенсираме загубите на отделите, чието служители са били командировани в отдела за Исландия. Това е обяснението, на което почива искането. По вторият проблем повдигнат от господин Шуриан. Позициите Д да бъдат преобразувани в позиции за договорно наети агенти. Тоест, назначаването на 14 е, договорни агенти в функционална група du tableau des effectifs. Donc il importe de compenser cette sortie du tableau des Тези работни места са замразени. Те се отписват от щатното разписание. И така, Предвиден е трансфер на бюджетни кредити за наемането на договорни агенти, което е напълно съобразено с правилата за наемане на външни служители, както е записано в правилника за служителите от 2004 година, според който е възможно да се наемат външни служители на по-низки разходи. Това е което мога да кажа на господин Шуриан. Надявам се, че го осветлих по тези въпроси. Сега нещата са в ваши ръце и в негови ръце. Докладчика Бели е убеден. Напълно осветлен съм сега, така че предлагам да се гласува за. Чудесно. Моля, който е за този трансфер, който се ползва с подкрепата на докладчика, против, Въздържали се. Един. Този трансфер се приема. Последният трансфер, който получихте вчера. ДЕК 08. Доста болезнен въпрос. Хайте, докладчика. Няколко пъти сме казвали, че при спешни случаи действаме много бавно. И сега с удоволствие мога да кажа да на този трансфер. Благодаря. Кой бързо ще дигне ръка, за да помогне на Хаити? Против? Въздържали се? Няма. Това бе едно от най-бързите ни гласувания. Нека да видим след тази трагедия дали не можем да повишим репутацията на Европейският съюз. Благодаря на господин Ласло Шуриан. Има още трансфер. Един трансфер. Господин Манка за Съдът на Европейските общности. Благодаря. След влизането в сила на Лисабонския договор, Съда на Европейските общности трябва да спазва член 50 и разпоредбите за предсрочно пенсиониране. Просто трябва да предвидим съответните суми, тъй като в момента нямаме в наличност. Препоръчвам да гласувате за. Който е за. Против. Въздържали се. Въпросът е решен. Това е. Приключихме с гласуването. Сега можем да обсъдим насоките, но мисля, че току-що пристигна представителя на генералния секретариат. Нека да изчакаме малко. Господин Годманис междувременно поиска няколко минути, за да представи един доста щекотлив въпрос, свързан с Европейския фонд за регионално развитие и социалния фонд. Господин Бодманис. Благодаря много. Тук съм подготвил нещо, но виждам, че цифрите са много малки и няма как хората да го прочитат. Но за какво става дума? Това са таблици, в които се виждат структурните фондове за във всичките структурни фондове, социални, регионални и кохезионни. дадох тези таблици на нашия председател и на е, Генерална дирекция регионална политика. Тези е, цифри може и да не са съвсем точни. Изчислявал съм ги лично. И може да не съм успял да включа всичко, но положението не е особено добро. Споменявам основните цифри, някой, се интересува, може да си ги записва. средствата, които се изплащат е, е, за периода 2007-2013 година, са средно 8,6%. Става дума за бюджетните кредити и заплащания. Ако използваме процедурата М плюс 2, ние сме в края на четвъртата година и не знам дали ще постигнем резултатите, които сме си поставили. Най-големият проблем е, че приключихме периода 2006 година, като при е, социалния фонд не бяха освоени милиарди и половина, а при регионалния не бяха освоени 2 милиарда и половина евро. Е, все пари, които са за политиката за сближаване. Това бяха пари, които могат, можеха да се използват за много важни въпроси, включително и за млекопроизводството. 63% от държавите а, извинете, 60 17,2% е, е най-добри процент на освояването. Има страни, в които е, и в е, страните, е, в които има най-голям брой средства на глава от населението, има и по-голямо освояване. Ако имаме държава, в която има около 3, 300% фондове на глава от населението, тогава там освояването е около 10-12%, но има и страни, които са от другата страна. Ниско участие, всъщност е много малко пари се получават на глава от населението и тези страни нямат нищо общо с ниски хибрутен вътрешен продукт и е, прочие. Въобще няма никаква връзка между нещата. Ще се опитам да разгледам отделните фондове по-отделно. Социалния фонд. Е, Плащаните са по-високи, защото това са меки е, заеми и по-лесно се, е, дав, е, е, се дават пътища, железопътни линии и прочие освояване 14%. Е, Все пак обаче 66% попадат, от страните попадат под е, е, тези проценти и най-низкото е 7%, най низкото освояване. положението не е същото като в различните фонди. Например, меките заемни в социалния фонд се окаже, че страните, където им най-много средства от социалния фонд на глава от населението, има най-низки а, най-низка степен на освояване. Има страни, в които има 2,5 пъти повече пари, дадени на глава от населението от Европейския съюз и там освояването е два пъти по-голямо от средното. Ако говорим за регионалния фонд, средно освояване 9,3%. Тоест, там е, положението е още по-лошо, отколкото в социалния фонд и на практика 56% от страните са под е, този е, праг. Има страни с освояване само 4,5%. Така че в крайна сметка, ако разгледаме Кохезионния фонд, в който участват само 12 държави членки, 12, само 15, а 12 те други не са квалифицирани да участват, се казва, че 12% е освояването, 60% от страните попадат под средното и най-лошото освояване е 6%. Вече споменах на докладчика Сидония, че е, не, не е достатъчно да се каже, че трябва да се подобряват средствата, отделени за дадени програми. Защото в крайна сметка трябва да се види какво се случва с тези средства. Поглеждаме назад. Периода 2000 до 2006 година виждаме колко много а, средства не са били освоени. И ако така продължат нещата, а, е, ще видим, че а, е, така както 4 милиона не бяха, милиарда, извинете, не бяха освоени тогава, сега можем да очакваме за този период и повече от 4 милиарда да не се освоят. И какво ще се озове в едно положение, в което парите не се използват? И тогава съвсем нормално парламента и комисията ще се опитва да използва тези пари за други е, потребности. Това добре ли е или не? За другите потребности е отлично, но не и за кохезионните, кохезионната политика. Това е положението в общи линии. Що се отнася до становището, с което трябва да излезем, съвсем накратко. Положителните мнения от комисията в края на 2009 година. Комисията направи на предложение, което бе подкрепено от парламента в бюджета за 2009 година да се увеличат авансовите плащания по кохезионните структурните фондове. Това бе направено и а, действително увеличиха се бюджетните кредити и заплащани. Но, както казах, нивото на освояване пак не беше много високо, около 8%. Следващото предложение, което дойде с една криза, следващите предложения бяха 3 има предложение от юли миналата година, когато комисията предложи страните, които страдат тежко от кризата, да не трябва да съфинансират проектите по социалните фондове и комисията да плати това съфинансиране. Става дума само за социалните фондове и само за 4,1 милиарда, както бях изчислени от комисията. Ако разгледаме бюджета за 2010 година, т.е. за тази година, разликата между бюджетните кредити за плащания и поетите задължения е, е само 2,5%. Ако обаче направим връзката между двете от 2007 година насам, сам, виждаме, че 8 цяло и, а, е, че имаме разлика от 23 милиарда. Смятам, че тази система е, плащанията да се изтеглят напред не е добра и това изтегляне напред е, всъщност не е добре Е, защото е, нямат е добре за планирането на проектите. Затова съветът беше против. Формално каза, няма достатъчно пари в тази бюджет. Тази година социалния фонд и не е добре да се вземат пари от други средства, от други фондове, защото комисията не позволява и на националните парламенти, извинете, правителства да го правят. Второ, държавите членки няма да могат да са готови и да принесат достатъчно, за да се увеличат тези бюджетни кредити. Съветът прие различно решение и то бе подкрепено от е, Комисията по регионални е, въпроси. И е, вчера разбрах, че политическите групи сте се съгласили да не правят изменения по това предложение. Това становище е следното. Съветът каза, тези средства са твърде много и за това ще има само само ще се приемат страни, при които забавянето на ръста на брутния вътрешен продукт от 2009 в сравнение с 2008 година е, е само 10 е, е повече от 10%. Тези е, страни ще получат допълнително 2% от социалните фондове и е, 4% от кохезионните. Тук говорим за 0,7 милиарда общо. Много внимателно разгледах положението. Исках да видя дали това са страни, в които има нормална степен на освояване. Мога да кажа, че тези страни не са страните, които се справят най-зле. Те имат по-високо от средното ниво, но решението на съвета от бюджетна гледна точка е приемливо, защото така няма да са необходими толкова много средства и освен това трябва да се разработи нова система и да видим как да контролираме процеса. Защо има такива големи разлики между страните? Не може да се обвинява комисията или Генерална дирекция регионални въпроси или който да било друг в Брюксел, ако разликите между тези страни са по някой път петкратни. Затова смятам и съм се опитал да го включа в становището, че трябва да подкрепяме минималния подход, защото максималният не е основателен. Второ, искаме комисията да излезе с изменящ бюджет за 0,7 милиарда. Тоест 0,3-0,4 милиарда съответно за двата фонда. Но проблемът е, че господин Ламасури комисията предоставя информация всеки три месеца. Тази информация няма да е достатъчно добра, за да се определи модела на движение на средствата. Ще видите в приложение едно каква е разликата. най-важното е каква е пропорцията на средствата, които се изплащат спрямо средствата, които са заледени. Предложението на господин Кирилов от, от Комисията по регионална политика трябва да се анализира именно от тази гледна точка. Трябва да се види защо толкова зле се справяме. Всичко останало е написано в документа, който съм изготвил. Благодаря. Благодаря на докладчика за експозето. Това беше отлично. Имам редица желаящи да се изкажат, за това предлагам да отложим дебата за следващата седмица. Срока за внасяне на измененията също ще бъде отложен за след 4 март, за да имате достатъчно време да подготвите вашите предложения. До тогава тези приложения с числата биха могли да достигнат до всички членове. Е, защото господин Гудманис е, искаше да ни покаже още няколко неща, но е, техниката не пожела да му съдейства. Темата във всеки случай е много важна и комисията, бюджетната комисия до този момент не се е занимавала с такива теми. И аз смятам, че комисията също има какво да каже. За целта Предлагам гласуването в бюджетната комисия да се проведе на 16 март, което означава, че срока за внасяне на измененията ще бъде няколко дни преди това и ние ще предадем нашето становище на Комисията по регионалните въпроси. Благодаря на господин Гудманис. Отлагаме дебата по тази толкова важна тема за следващата седмица. Сега давам думата на Хелга Трупел. Тя ще ни въведе в темата за насоките за бюджета 2011, други раздели. Добре дошъл и на генералния секретар по тази точка от дневния ред, е придружен от неговите сътрудници. Е, той може да заеме тук почетното място, на което преди малко съдя заместник председател на Европейската инвестиционна банка. Благодаря, господин председател. Бих искала да започна с централния стратегически въпрос. Знаем, че след дълъг, дълъг дебат приехме Лисабонския договор и за първи път работим по новите правила, що се отнася до бюджета за следващата година. От една страна имаме политическия подход, т.е. ние тук в парламента, както и останалите институции, в съответствие с нарасналите ни правомощия, да реагираме по подходящ начин. Не провеждаме този дебат за първи път. През изминалите седмици е, се занимавахме с бюджета за 2010 година и също дебатирахме. Но за нас голямото предизвикателство е свързано с бюджета за 2011 година. И след малко, след като господин Веле, нашия генерален секретар, говори, ще се върна още веднъж на това, което сега казвам. Аз мисля, че е правилно да адаптираме процедурите в нашия парламент към Лисабонския договор, което означава, че тези 20% предвидени от 1998 година за разходи на парламента не са а, фиксирана сума и с разширяването на правомощията на парламента и вследствие на новата политическа изходна ситуация трябва да бъдем в състояние да ги променим. Същевременно ние се намираме обаче в условията на економическа криза. Наясно сме, че бюджетите на държавите членки са много ограничени. Това обаче не означава, че ние трябва да свалим нашите претенции. Аз мятам също така обаче, че трябва да се съобразим с възможностите и да съгласуваме това с средствата, предвидени за комисията и съвета. Предложената сума от 22% според мен не е правилна, тя е завишена и тук имаме нужда от дебат във всеки случай обаче е важно за парламента между бюрото, генералния секретар и бюджетната комисия, също така, що се отнася до комисията и съвета, когато сме направили някакви оговорки, направени отдавна, като например през 1998 година, трябва да бъдат обсъдени. Т.е. тези договорености трябва да бъдат обсъдени, да се види какви са интересите на съответните институции защото без такива а, консултации и съгласувания а, ще нарушим готовността за диалог. Аз съм готова ние също да а, а, отстъпим а, до известна степен от нашите позиции, но все пак има и някаква политическа граница, а, за да не пренапрягаме ситуацията. В момента нещата излежат последния начин. Доклада, предложен от мен, е първо предложение за сближаване. Ще трябва през следващите седмици да се доуточнят още много неща. Е, засегнала съм няколко идеи, например е, някои предложения за екологичната е, ефективност на нашата сграда, а, така наречения чиния джоб тикет за работещите тук, нещо, което е желателно а, от екологична гледна точка до сега не сме успели. А, говорили сме също така и за Microsoft режима за тази сграда мисля, че след като се води политическа борба срещу това за отваряне, трябва да реагираме адекватно и в нашата комисия. И за процедурата сега, от процедурна гледна точка, ще бъде добре да дадем думата на, генерал, на генералния секретар господин Вели, след което още веднъж бих искала да взема думата и да се спра върху коментарите на колегите. Благодаря. Très bien, je vous remercie. Euh, juste sur un point évoqué par благодаря. По една точка, Хелга. Екологичната съвместимост на сградите. В... Искам да информирам колегите, че във Франция има един инструмент, който е много ефективен. Става дума за това да се погрижим обществените сгради да бъдат оборудвани с фотоволтаични панели на покривите. И така произведената електроенергия да се а, изкупи и с нея да се захрани мрежата и то на цена, която е 20% по-висока от нормалната цена на електричеството. Ефективността е невероятна, но разходите са умопомрачителни. И по някакъв начин трябва да намерим баланс. Но това е в ще ви кажа адреса на нашия белгийски колега, за да видите как стои въпроса с екологичната съвместимост на сградата на Белгийския парламент можем да се информираме и за сградата на парламента в Франция или в Люксембург. Господин генерален секретар, искате ли да започнете сега? Добре дошъл, имате думата. Благодаря, господин председател, госпожо докладчик, уважаеми депутати. Благодаря ви за възможността да говори относно насоките за бюджета. Комисията а, проведе първа дискусия по темата и утре на заседанието на президиума ще бъде взето а, решение. Това е само първия етап. Съгласно плана, на 8 март ще обсъдим а, предварителния проект бюджет и на 21 марта, ако имаме политическа подкрепа, ще вземем решение. Е, искам да кажа, че съм напълно съгласна с докладчика по отношение на това, което тя каза за Лисабон. Трябва да си зададем обаче въпрос как да направим така, какво да направим за парламента, така че нашите права да не бъдат само записани на хартия в Лисабонския договор, а да могат да бъдат прилагани на практика. Наскоро имах възможността да говоря с един държавен секретар от Германия, който ми каза, че само от неговото министерство 200 служители участват в работни групи. Само като си помислите какво колективно ноу-хау се събира от другата страна на законодателния процес, трябва да се запитаме дали ние разполагаме с достатъчно възможности, за да бъдем равноправен законодател. И за това аз мятам, че през следващите години бюджета на парламента трябва да бъде фокусиран върху политическата подкрепа на депутатите първа стъпка в тази посока трябва да бъде допълнителният бюджет за 2010 година с допълнителни средства за комисиите, политическите групи и секретарията на отделните депутати. А през 2011 година намерението е а, да се премине към индиректна подкрепа на депутатите, на така наречените политически а, от, отдели, примерно за бюджет, за бюджета, примерно, а, или пък а, библиотеката, която е на разположение на всеки отделен депутат и там да се предоставя и допълнителна подкрепа. Предвидено е също така като допълнение на допълнителния бюджет за 2010 година един втори транш за секретарията, така че всеки един депутат да може да си назначи втори сътрудник. Наред с това има обаче и редица институционални задължения, въпреки че все още не сме се споразумели с съвета върху какъв механизъм трябва да се базира, да се базира назначаването на 18 допълнителни депутата, но тези 18 допълнителни депутата ще ги има така или иначе и те ще подкрепят работата на парламента през 2011 година, защото избора на 18 допълнителни депутата се нуждае от е, промяна на първичното право и ще ни е необходимо около една година. Но трябва да предвидим средства, които да позволят на тези 18 допълнителни депутата да изпълняват своите задължения, защото в този момент те няма да бъдат наблюдатели, а ще бъдат пълноправни членове на парламента. Второ, разширяването на Европейския съюз и приемането на Хрватска става все по-вероятно това сочат последните събития от последните дни. Откриват се нови глави, преговорни глави. И ние предполагаме, че в началото на 2012 година ще ще можем да очакваме депутати от Харватска, което означава, че още през 2011 година, най-вече в езиковите служби, трябва да започнем да изграждаме капацитет за ам, харватските депутати, ако искаме да осигурим и да предложим мултилингвизъм и за харватските депутати. Мисля, че такава е традицията и ние сме предвидели 124 нови позиции. Половината от тях ще започнат да работят през 2011 година, като акцента ще бъде върху езиковата служба. До момента, в който не е ратифицирано присъединяването, те ще работят с гъвкави договори и няма да бъдат служители на институциите. един известен период преди това ще поканим наблюдатели от тази държава, така че за един период от 2011 година ще трябва да предвидим средства, за да осигурим средства за наблюдателите от Хрватска. Има още един четвърти комплекс, това са многогодишните програми в настоящия бюджет започнахме с една тригодишна програма за сгради. Знаете всички, че това беше направено заради някои инциденти, които имахме и е, възоснова на общото разбиране, че трябва да направим повече за поддръжката на сградите, да запазим капацитетите, за да можем да оценим работата на външните експерти, е, които ангажираме. През 2011 година ще бъде втората година от тази тригодишна програма. Мога да кажа и мисля, че е важно че по искане на бюджетната комисия Президиума много е напреднал в разработката на дългосрочна стратегия за сградите. Президиума сформира работна група, мисля, че госпожа Трупа ще приветства това, работна група, която се занимава не само с сгради, но с сгради, транспорт и зелен парламент, заедно. Тоест работната група се опитва а, да анализира тези екологични въпроси съвместно с въпросите за сградите, тъй като няма смисъл да бъдат разделени отделните теми. Работата на тази работна група междувременно много напредва, напредна и аз смятам, че ще в президиума на 8 марта ще имаме интензивна дискусия относно стратегията за сградите и на 24 4 март ще бъде взето решение, за да може тази стратегия да бъде включена по подходящ начин в бюджетната процедура за 2011 година. Първо ще бъдат договорени е, критерии за използването на помещенията, т.е. кой по какви причини, каква площ ще може да използва, защото това не, беше, не е актуализирано отдавна и е спешно необходимо. Ще видим с каква площ е, разполагаме, каква допълнителна площ ни е необходима, за да можем да изработим дългос... средно и срочна и дългосрочна стратегия. Същото се отнася и до информатиката и ICT. Президиума от президиума беше поискано да представи средносрочна и дългосрочна стратегия в тази, в тази област и аз а, мисля, че до края на март ще имаме решение в областта на тази стратегия. А, ще бъде важно да се намери правилния баланс между интернализиране и екстернализиране, от кой момент нататък ще бъдем твърде зависими от външни доставчици и няма да можем да контролираме качеството на услугата. Според мен ще трябва да изградим повече вътрешни капацитети, е, за да можем да следим качеството на външните е, услуги. Друга важна тема са езиковите служби в рамките на темата на господин Манка. Е, важно е също така по един оптимален начин да осигурим ресурсите мисля, че това за момент още не се е случило. Няма баланс между различните езици а, и трябва да се съобразим с работата а, съгласно настоящата ситуация, не съгласно ситуацията от преди 5 години. Има един извънреден фактор, който е важен Както знаете, парламента преговаря с Белгия във връзка с а, а, строителството на нови сгради. От януари насам беше преведена, преведена значителна сума от 86 милиона на парламента и сега стои въпроса с използването на тези средства. А, според мен ще бъде добре парламента да използва тези средства дългосрочно, а не за ежедневна работа. Какви ще бъдат правилните инвестиции, предстои да обмислим, но ние получихме този изненадващ ресурс и си заслужава да помислим по какъв най-добър начин средно и дългосрочно могат да бъдат използвани тези средства за парламента. И в заключение искам да благодаря за добрия диалог, който имах до този момент с госпожа Трюпел. Както вече казах, това са първи принципни разсъждения по въпроса. Същество ще разполагаме на 8 март и след съответните изменения на 24 май можем да очакваме решение. Благодаря, господин генерален секретар. Беше много пълно и много ясно. Имам множество записали се да се изкажат имам още 20 минути, колеги, така че нека да бъдем кратки. Господин Фогел. Благодаря, господин председател. Благодаря. Първо искам да приветствам докладчика. Нената задача не е била лесна защото официално не сме получили насоките от бюрото. Те все още не са прияти. Това затруднява и депутатите, които искат да внесат изменения, защото крайният срок е този четвъртък. Просто искам да изразя тази тревога пред бюрото и генералния секретарият. Няколко въпроса искам да повдигна. 20 на 100. Този прак. Докладчикът разбира, че председателският съвет предлага този прак да се увеличи от 20 на 22 на 100. Искам да разбера какво мислите вие за това предложение, господин председател. Искам да се с бюрото заедно да приемем тези 22 на 100 или от нас иска начин да се финансира тези 22 на 100? Това е много важен въпрос. Относно приоритетите за бъдещето, интегрираната система за управление на познанията, нещо, което се предложи в миналото. В момента има много налични ресурси за депутатите. Хубаво е да се рационализира тяхното използване. Говоря с библиотеката, обсерваторията, изследователският отдел. Хубаво е да се предложи обслужване на ноги шеф в интернет за депутатите. Без споменати сградния фонд, стратегията за този фонд. Този въпрос от дълго време трябва да бъде решен. В стратегията трябва да се предвиди финансиране на разходите и да се предвиди и сътрудничество с други институции, поделяне на разходите по сградите и поделяне на ползването на сградите. Друг въпрос кадровото обезпечаване на секретарията след влизането в сила на Лисабонският договор. Новите служители проистичат от необходимостта да се свършва повече работа. Ние смятаме, че разпределението на нови позиции трябва да става на по-уместни начала. Нека да видим за какви цифри става въпрос, какъв е най-добрият начин да се предоставя също така информация от парламента за гражданите, кой е най-економически съобразен начин. Също така анализ на постоянните и променливи разходи. Като всякакви органи имаме постоянни разходи, като заплата, но имаме и променливи разходи. Именно с тези разходи трябва да получим малко повече гъвкавост за в бъдеще. Хубаво е да бъдат анализирани те. Това са предложенията във връзка с актуалните въпроси и приоритетите. Може да очаквате изменения в унисон с това, което казах. Благодаря, господин Фернанч. Благодаря. Искам да поздравя докладчика. Благодаря, господин председател. Имаме приоритети, е, например, добри е, резултати за законодателството и съответно ни трябват и средства, с които тук направим. Сега по въпроса за 20-те процента, това е нещо, което трябва да калкулираме, за да няма след това изненади. Е, има. Е, един драматичен елемент, който се внася в дебата. Имаме един бюджет, с който разполагаме. 127 милиона се изважат от а, една функция и се прехвърлят в програмата за оздравяване на економиката. От друга страна обаче имаме тези 20%, с което искам да кажа следното. Много е важно да се устойностят твърдите задължителните разходи, т.е. да се установи минималната граница, която ще ни позволи да работим отлично, което е наша цел. И когато разполагаме с видовете разходи, трябва да ги устойностим да кажем, че това е минимума, който ни е необходим, за да оцелеем и да можем да работим по достоен начин. Е, независимо от това дали ще трябва да бъдем под или над 20%, зависи от е, функцията. В функция 5 трябва да се съдържат всички административни разходи. И ако всички административни разходи бъдат поставени в функция 5, ще достигнем до тези 20% само ако много прикалим. Първо трябва да бъдат устойностени фиксираните разходи, задължителните разходи и след това трябва да бъдат определени критерии, за да може а, управлението на нашия бюджет да бъде прозрачно. Не, ние винаги, винаги можем да кажем, че нашия бюджет се увеличава, когато го сравняваме с предходни години но същевременно виждаме, че към настоящите ни задачи се добавят и нови. Вероятно има възможност и за економии и трябва да направим едно сравнение. Искаме да имаме ефективен бюджет, добра бюджетна дисциплина, но искаме също така да имаме и устойчивост. И тук се прибавя и темата за сградите, за недвижимото имущество. Знаем какво ни предстои, какво ни очаква през следващите години. Това е важно и за бюджета, защото при целите, е, които преследваме, когато казваме, ние искаме да бъдем е, изключителни по отношение на нашата работа като законодатели, и тогава, може би, ще достигнем границата от 20%, което, между другото, сами сме си наложили. Това стана част и от една резолюция, върху него се води и дебат, беше е, е, взето предвид и в коригирания бюджет. по същество ние сме на едно мнение, но в така предложения доклад има множество точки, които трябва да поясним. Не, не знам дали проблемите се дължат на превода, обаче когато се каже ефективно управление на персонала, по професионално управление на персонала, за мен това не е съвсем ясно. А, когато се казва след това антидискриминационни мерки, това за мен също е много неясно понятие, така както е записано тук. Да не би пък в миналото да е имало дискриминиращи мерки и сега да трябва да взимаме антидискриминиращи мерки. Не знам дали е, е, изобщо е, термина, който е употребен тук е малко объркващ. Мисля, че е важно да се определят фиксираните разходи и задължителните разходи, но ако не достигнем тези 20%, още по-добре. Ако ги надхвърлим, това също няма да е драматично. В момента, ако вземем настоящия бюджет за нула, за база 0 имаме променливи разходи, трябва да направим анализ на разходите и ползите и ние сме сигурни, че по този начин всички европейски граждани ще се съгласят с този начин на работа тъй като парламент е органа, който ги представлява и ако администрацията и управлението ни е лошо, това ще пострадат всички граждани и ще им излезе скъпо, защото Европа за гражданите е онова, което ние желаем. Euh, Благодаря. Ако обичате, бъдете максимално кратки, защото разполагам само с 10 минути. Господин Манка, благодаря, господин председател. Редица колеги говориха по въпрос 20 на 100 и новата формула в бъдеще. От 20 години съществуваше този механизъм. Ако не беше Лисабонския договор, може би още нямаше да поставим под въпрос тази формула. И това ни дава идея за насоката, в която трябва да се движи тази цифра. Искам да благодаря на генералният секретар, че очерта основните приоритети. Преди една година депутатите изпратиха ясно послание, а именно всички депутати през 2010 трябва да имат възможност да извършат своята дейност на разбираем за тях език. Радвам се, че парламентът се движи в тази посока и искам да благодаря на генералния секретаря за положените усилия. Трябва да продължим да вървим по този път в бъдеще. Това трябва да се отрази и в документите. Преди две години имаше пилотен проект за личен превод. През първата година от този проект използвахме само 100 000 евро от 4 милиона. Предполагам, че през втората година освоемостта на средства ще е по-добра но все още се нуждаем от статистиката. Относно езиковите услуги, Сметната палата каза, че може да се реализират економии и да се подобри положението не само в парламента, и във всички институции. Ето защо през 2010 година внесохме хоризонтално предложение за заделяне на 5% резерв за външен превод. Трябва да продължим тази дейност през 2011 година, да видим какъв е от нея и на базата на него да вземем решение за бъдещите мерки. Тази година очаквам всички институции да разгледат въпроса за работата от разстояние, дистанционния превод, какви економии могат да се реализират с него. Тази година очаквам парламента и другите институции да предоставят актуална информация за това как можем да използваме наличния нереализиран капацитет. Всички институции имат неизползван капацитет, било то офис помещение или нещо друго. Искам да ви припомня и споразумението от октомври месец тази година в Генерална дирекция ино и службата за сигурност ще се проведе одит в парламента. Констатациите ще послужат за основа на нашите решения в бъдеще. В края на миналата година одобрихме проекта Дом на европейската история. Тук трябва да участват и другите комисии, не само нашата. Споменавам това, защото е предвиден и друг проект, Центъра за посетители. Когато отидох в този център, си дадох сметка, че има голям раздел в него, в който се говори не само за историята на парламента, за историята на Европейския съюз. И така архитектите трябва, по двата проекта трябва да си поговорят, защото трябва да се осигури съгласуваност между тези два проекта. Господин Портас, моля ви да бъдете кратък. Ще се опитам. Е, първо по въпроса за 20 или 22%. Аз е, не мисля, че трябва да давам отговор в настоящия а, момент. Мисля, че по отношение на функция 5 трябва да бъде прието предложението на НП, т.е. там да бъдат обединени всички административни разходи. Там няма да имаме нужда от никакви проценти. Не, това предложение не е смислено, но няма нужда в момента да отговаряме на този въпрос. Второ, а, относно дефиницията на бюджета на парламента и начина по който ще работим с нея. Това трябва да бъде изцяло разделено от управлението на останалите бюджети. От една страна имаме политиките, е, които се споделят от, от останалите, от друга страна имаме инструментите за рационализация, но не дефиницията на бюджета, определенето на бюджета за отделните институции, но мисля, че по този начин могат да се постигнат економии. Съгласен съм с вас, 50, 65 милиона евро за упростяване, за по-добро законодателство, за повече средства за асистенти и така нататък. Всичко това е чудесно, обаче Проблема е, че това може да се защити само ако настоящата комисия има коража да каже кои разходи не са оправдани. И то най-вече разходите, които ние като депутати имаме и които не са оправдани. Защото ние имаме различни помощи и така нататък. И в един момент това вече е безмислено. Това не е устойчиво от политическа гледна точка. Защото когато мерим с различен ръшин и е, поставяме различни критерии, това не е добро. Разбира се, че има добри аргументи за това, което правим, но мисля, че трябва да бъде направен анализ трябва да разгледаме собствените си разходи, собствените си бюджети. Още през юни говорим за това, тогава се говореше, че ще преразгледаме още веднъж пътните разходи, защото има много променливи разходи, където просто се изразходват прекалено много пари и това не може да продължава така. Горан Ферн. Благодаря, ще бъда съвсем кратък. Благодаря на Хелга Смятам, че е много добър текст е подготвила. Благодаря за изложението на господин Веле. Е, но всичко, което казахте, е, настоява на необходимостта да се увеличават средствата. Това е бюджетна комисия. Ние се интересуваме от възможностите за спестяване. Възможно ли е генералният секретар да представи своите приоритети по отношение на спестяванията? на рационализирането, на критичната оценка на настоящите разходи, на по-ефективните решения за намаляване на разходите. Мисля, че и това трябва да е част от предварителната оценка. Господин Ламасур, благодаря ви. Има много други искания за думата. Предлагам господин генералният секретар да ви отговори в писмен вид поне на въпросите, които го засягат лично. А сега... Давам думата на Хелга. Благодаря, господин председател по принцип искам да кажа, че аз съм за всяко предложение за подобрение, за всичко, което се отнася до по-добро управление, по-добра организация, повече економии. Освен това обаче е ясно, че се намираме в една политическа ситуация, в която искаме да подобрим нашата собствена работа, работата на нашите комисии. Въпреки това обаче Независимо от това, че в момента не разполагаме с конкретни числа и дебатираме върху принципната позиция, а, ако погледнем обаче една цифра от комисията, която за 2011 година очаква марш от 109 милиона, това са тези 2% повече, които се дискутират. Тези 2% биха означавали 160 милиона повече. Така че може да се установи, че да отидем на 22%, няма да можем да отидем на 22%, защото това няма да се покрие от маржа. Иначе искам да благодаря на колегите за техните становища. През следващите дни ще се опитам доколкото се отнася и до моите политически принципи и от тези предложения за подобрение, да се съобрази с тях. Ще дам само един пример зачитане на интересите на хората с увреждания в парламента. Защо никъде нямаме надписи с Брайлово писмо? Многократно са ми обръщали внимание върху това. Няма да се задълбочавам, а, но ще се опитам да разпространя няколко предложе, предложения относно възможности за подобрение. Благодаря. Très bien, je vous remercie. Donc, je vous propose d'en rester là sur ce... Благодаря. В такъв случай Предлагам да оставим нещата до тук мисля, че е добре точката на господина Оваро да се отложи за следващото ни заседание, тъй като е вече 6.30. и И не бихме искали да държим преводачите извън работната